direct leiden. Buonasera a tutti. Cominciamo perché oggi abbiamo eh, i tempi ristretti che dobbiamo rispettare. Innanzitutto le lingue disponibili le trovate sull'info Cocobu. Vi comunico Нека да започнем. Първо искам да кажа нещо за езиковия режим. Той е включен във вашите документи. Този път няма да има директен стриминг, обаче всичко ще бъде записвано през цялото време и е, всъщност е, нещата ще протъкат така, както са представени. Утре, ако обичате си, носете картите за гласуване, защото ще има електронно гласуване. Днес ще започнем с изслушването на членовете на Европейската сметна палата. Имаме шестима членове на Европейската сметна палата, които са предложени за изслушване и аз предлагам да отделим по 30 минути за всеки кандидат, 5 минути за встъпление, след това 5-10 минути за докладчика и след това 20 минути вече ще говорят депутатите и а, дайте на господин Браун на секретарията знак, за да знаем кой желая да вземе думата и да знаем колко ще бъдат изказващите се оратори. Аз ще бъда безкомпромисен по отношение на времето. След като изтече, ще прекъсвам директно. Моля, госпожа Ялан. Сега още една забележка по дневния ред. Преди половин час в групата за подготовка получихме писмо за първия кандидат и мисля, че това не съответства на процедурата. Ние като комисия нямаме достатъчно време да проверим това писмо, нито да проверем дискусия по него. Госпожа Аяла, аз мисля, че трябва да работим по дневния ред така както е предвиден и а, след това бихме могли накрая да разгледаме това писмо. Сега започваме с изслушването на посочения от унгарските органи господин Фасакас. Давам думата на кандидата за 5 минути, за да се представи. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, дами и господа. Едва ли е необходимо да казвам колко се радвам, че отново съм сред вас на заседание точно на вашата комисия, Комисията по бюджетен контрол. Сега обаче съм кандидат от страна на Унгария за член на Европейската сметна палата. Радвам се също така, че на 15 март се провежда това заседание, защото на 15 март ние носим символа на революцията от 1848 година. Два ли се налага да се представям. Бил съм евродепутат тук цял мандат. Бях също така член на вашата комисия. Бях и председател, и член на тази комисия, дори бях и квестор в един момент. Така че съм убеден, че знаете колко се радвам да се видим отново. Зарадвах се и на въпросите, които сте ми задали. Ще се опитам да отговоря на тях да, Няма нужда да се представям, но имаше определени въпроси в въпросника, свързани с политическите постове, които съм заемал. А, и аз трябва да кажа, че няма какво да кажа по този въпрос. А, няма никакъв конфликт на интереси при мен, а, така че е лесно да напиша нещо в тази графа. Искам да се фокусирам върху европейската си ориентация по време на професионалната си кариера. Професионалната ми кариера може да бъде разделена на три етапа. Първият етап е до 90-та година. Е, това е преди е, падането на комунизма, когато бях референт за Германия в Министерство на външната търговия и отговарях за решенията с ОСР и за външни отношения. Така че съм работил по външните отношения на моята страна доста дълго. Има много скъпи спомени за всички международни проекти, зелените инвестиции, с които се занимавах. И тези проекти също и днес са важни в Унгария. Втората фаза е след 1990 година, когато Помагах на Унгария по пъти за присъединяване към Европейския съюз и НАТО. Евроатлантическата интеграция беше моят ресор. Имаше много стрипни критерии, на които трябваше да отговарям. И знаеки всичко това, реших, че мога да оглавя Министерството на външната търговия на Унгария в този период. Мисля, че всички бяха удовлетворени от работата ми като министър. Това министерство стана едно министерство с западна ориентация по време на моя мандат. Третият етап е мандатът ми като евродепутат, съвсем накратичко за тези пет години. От една страна трябваше да принасяме към развитието на Европейския съюз, всички заедно, а от друга страна трябваше да се опитваме да разпространяваме европейските ценности в Унгария. С ваша помощ се надявам да продължа да работя по втората част на работата си в Европейската сметна палата. Отново по отношение на ценностите, не само в Унгария в случая, а във всички държави членки в институциите. Така че ще се опитам а, да постигна това като член. Благодаря и сега съм готов да отговоря на всичките ви въпроси. Grazie anche per aver rispettato i tempi. Prego il relatore onorevole Ayala a 10 minuti di tempo per le... Благодаря ви, че спазихте времето. Сега 10 минути за въпроси señor presidente. la verdad es que darle la bienvenida al señor Fasakas. Благодаря, господин председателю. Искам да приветствам господин Фазакас. Ние много се радвахме, когато той бе председател на тази комисия. Комисията по бюджетен контрол. Мандатът му съвпадна с един период, когато постигнахме голям напредък по отношение на връзките на парламента с Европейската комисия. С съответния комисар на времето, господин Калас, водихме изключително интензивен диалог. Успяхме да работим по различните инструменти и да ги усъвършенстваме. И мисля, че господин Фазакас ще бъде един свеж полах в Европейската сметна палата. Господин Кадейра е председател. Той мисля, че има много работа и е нужно да постигне и добра химия между членовете. Искам да го поздравя за начина по който е отговорил на въпросите и изложил становището си. Това показва не само интереса му към развитието на Европа, но и към отбелязването на напредък посредством експертните му познания. Мисля, че с него Европейската сметна палата ще бъде един ефикасен орган на този нов етап. Един етап изключително важен в нашето развитие. Споменахте нещо преди маничко като председател на Комисията по бюджетен контрол, в своите диалози с европейските институции, Евролата, как виждате своята роля в Сметната палата? Благодаря ви за въпроса. Благодаря ви за коментара, който направихте като докладчик и за въпроса, който ми зададахте, както и за милите думи по отношение на моят мандат. На мой мандат, извинете. Спомням си само положителни неща по отношение на това как се опитахме да реформираме процедурата за освобождаване от отговорност, заедно с колегата Молдер, с колегата Казака, с Дреслер с всички тия, тези колеги работихме много тясно с Европейската сметна палата. Мисля, че познавахме проблемите си и по този начин успяхме да реформираме процедурата за освобождаване на отговорност. Така Европейската сметна палата можеше да извършва надзор по разходите на парламента. Така че промяната на тази процедура за освобождаване от отговорност може да бъде отчетена като успех. Светлината на тези реформи а, ние ежедневно контактувахме с Европейската сметна палата, за да можем да имаме положителни резултати. Националните парламенти трябва да бъдат споменати тук, защото те бяха голяма стъпка напред. Националните сметни палати също започнаха да участват, защото можем да почерпим от богатия опит, който те са натрупили. И още нещо. Когато парламентът и сметната палата се опитаха да започнат да използват по-динамично европейското финансиране, за да се посъживи европейската економиката. Този един момент или този проект беше изключително важен. Сега много се говори за това. И считам, че това ще бъде много важно за сътрудничеството между съда и... Извинете. Между Сметната палата и парламента. Благодаря. Sim. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Пазакас. Наистина, това беше качествен скок напред с въвеждането на тази нова динамика в Сметната палата и вие донес, допринесохте много за това. Сега бих искала да се спра на вашите отговори и да посоча, че инструментите за одит в отделните държави членки като тема са важни. Може би вие бихте могли да кажете по какво инструментите за одит в Унгария се отличават от тези в Европейския съюз. Може би ще можете да се спрете по-точно на това как изглеждат тези инструменти в новия етап, как протича координацията с националните сметни палати и как може да се укрепи това сътрудничество. Може би бихте казали и още нещо за сходствата и разликите между одита в Унгария и а, одита в Европейския съюз, който познавате също много добре. Благодаря. Благодаря ви за въпроса. В самото начало трябва да кажа, че основната ни цел е да осъществим тясно сътрудничество с националните сметни палати. Те извършват а, постоянен контрол върху прилагането и изпълнението на европейския бюджет. Имахме няколко заседания, срещи с Интосай и винаги сме се опитвали да направим така, че одитните процедури на националните сметни палати да бъдат хармонизирани или поне да бъдат съвместими. Идеята е обменът на информация да бъде улеснен. В а, някои държави членки това е изключително важно, защото там има много силна регионална независимост. Например, една Германия. Когато говорих с а, немските ни приятели, се изненадах, че Федералната смет не може да нареди на регионалните такива или тези флендерите, как да провеждат одити т.е. няма централизирани процедури. Мисля, че обаче поставихме началото на една такава хармонизация и се обърнахме към националните сметни палати да излязат с национални декларации а, за начина по който ще се разходват европейските средства установихме, че в някои държави членки не е възможно да се излезе с такова едно указание. Унгарската сметната палата обаче го направи. Нашият председател на сметната палата, който ме номинира и е заедно с председателя на Интосай, предложиха една обща методология, и когато Европейския съюз, някои от неговите институции, се обърне към Унгарската сметна палата или към Интосай, с искане за одит. Те с удоволствие ще извършат този аудит, независимо от ограничените средства. Това е най-общата атмосфера или отношение в Унгария. Националните сметни палати ще подпомогнат и ефективното освобождаване от отговорност на европейско ниво. Госпожа Андреасен, Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Фацакас, че сте тук днес. Искам да ви задам два въпроса. В автобиографията ви виждам, че нямате никакъв опит в одита. В миналото сте бил председател на Комисията по бюджетен контрол, занимавали сте се като министър с търговия, с индустрия, но това няма абсолютно нищо общо с функциите на един аудитор. Как възнамерявате да изпълнявате тези си функции, след като не разполагате с опит в тази сфера? Вторият ми въпрос е свързан с първия. Бил сте председател на тази комисия. Сега искате да станете аудитор. Бихте ли освободили от отговорност европейските институции за 2008 година на базата на настоящото становище на Сметната палата? Köszönöm a kérdést, bár nem értek Благодаря ви за въпроса. Не съм съгласен с вас, че нямам опит като аудитор. Вие казахте, че пет години съм работил като председател на тази комисия, занимавали сме си с одит, но 1971 година завърших университет и от тогава насетне съм се занимавал само с економика. Подготвил съм много одитни процедури, като председател на надзорна комисия. Освобождавали сме от отговорност фирми, върху които сме имали контролни функции. Така че смятам, че мога да отговоря на вашите очаквания и мога да стана член на Европейската сметна палата. Що се отнася до критериите, когато ги изготвяхме, съвсем ясно записахме че е в интерес на сметната палата да привлича кадри от всички възможни професии. Затова имаме и економисти е, в сметната палата и представители на други професии, защото имаме професионални аудитори, т.е. служители на сметната палата, но аз имам и опита и необходимия ценз. Аз съм, освен това, аудитор, който е преминал през всички а, изпити, за да а, е, изпълнявам такава функция. Можем да дадем освобождаване на отговорност, ако имаме положителна декларация. С комисаря Калас работихме дълго по този въпрос, когато той беше в комисията преди 5 години и е 60% от всички операции бяха съмнителни. Сега тези операции са паднали до под 30%. Не мога да отговоря на, тази, на последния ви въпрос, защото Европейския парламент освобождава от отговорност. Но ако погледнете съответните тенденции, ще видите, че в протежение на 5 години а, извършихме много положителни реформи. Европейската комисия е тази, която би трябвало да подобрява практиките си. Инициативата на Ингеборг Дреслер а, беше приветствена от мен. А, виждам, че Европейската комисия сега излиза с а, доклади на вътрешни аудитори. Въвели са и механизми за контрол в най-рисковите сфери, като например земеделието, и това е довело също до положителни резултати. Така че не искам да коментирам дали вие ще зададете освобождаване отговорност, но според мен нещата вървят в положителна посока. Господин председател, за разлика от колегата Андреасен, искам да кажа, че се радвам, че в този колегиум ще бъде включен човек с политическа компетентност, защото ако е, избираме само хора, които могат да оперират с числа, няма да имаме хора, които могат да правят политически оценки. Аз съм малко объркан от това, което колегата Дойч каза и по-скоро изпрати преди половин час на нашата комисия. Ние имаме достатъчно време. Номинирането на господин Фазакъс отдавна е оповестено и честно казано това не е добра маневра. Е, имам предвид е, писмото. Е, съжалявам, аз имам голям респект пред колегата Дойч, обаче не е редно да се изпраща такава писма половин час предварително. Ние познаваме господин Фазакош и мога да кажа, че по отношение на неговата професионална компетентност няма никакви съмнения. Днес ще задам по- прости въпроси защото знам, че отговорът е по-лесен и те се отнасят и до другите кандидати. Имам предвид познанията по чужди езици. Винаги се подценяват тези познания, но в Сметната палата има само три работни езици. Ако не ги владеете, наистина проблемът е голям. Затова искам да знам какви са вашите познания по английски язик, е, по немски язик и по френски язик. Това е моят въпрос. Благодаря за въпроса. Ако ми позволите, това е, е за първи път, е, когато говоря на унгарски. Когато бях председател, водих заседанията на английски язик и навсякъде, където беше възможно, предавах докладите си на немски язик. Това ми доставяше удоволствие. Днес сутринта имахме малък подготвителен разговор и на този разговор също ми беше зададен този въпрос. Попитаха ме за трите работни езици и аз с изненада чух, че всъщност е, има само два а, работни езика. Употребявам условно наклонение френски и английски. Както знаете, аз бях посланик в Германия, аз в Унгария а, съм наричан Мистер Германия, защото 40 години поддържам връзките с Германия. Също съм изучавал и английски язик. Откакто съм в Европейския парламент. Аз имам най-високата езикова степен по английски език и е, мисля, че моят английски е в ред, е не на такова високо ниво като немски език. Е, френски е, сега аз искам да се спра на вашите политически, на вашите политически забележки. В смисъл, аз не съм бил никога политик, аз винаги съм бил технократ и до 2000, 2005 година аз а, е, е, бях член а, е, на партия а, до момента, докато станах а, депутат в Европейския парламент. Замразих тогава членството си в тази партия и а, съм поддържал много а, теми, като Европейско движение, Унгария в Европа и така нататък. И а, аз. а, мисля, че вашата забележка се отнася до съчетанието на политическа компетентност с професионална компетентност. В Унгария на това не се гледа много добре и затова ми, кажа, ми позволете да кажа, че предпочитам да проявя професионалната си компетентност. И сега искам да посоча също, че аз съм бил е, сътрудник на Министерството и това Министерство естествено работи заедно с Министерство на вътрешните работи. Не мога да кажа, че съм нито агент, обаче нито шпионин. През 2002 година от Министерството бяха изискани досиета и тогава заедно с много колеги, ваши, господин Дойч, вие знаете кого имам предвид, е, е бях цитиран аз тогава. Погледнете какви документи бяха изготвени за вас. За мен нямаше нищо. Но аз е, трябва да ви кажа, че в Министерството, в което работя, е, там се поддържат връзки с вътрешно Министерство. Аз тогава помолих официално да бъдат публикувани тези документи, за да се види, че става дума за преговори. Аз е, обаче не съм лице, което разполага с класифицирана информация тези документи ще бъдат публикувани и тогава ще се излезат нещата и а, тази институция е работила с много други институции. А след това а, мене ме изключиха от списъка и ми се извиниха за това, че бях а, наречен шпионин. Още нещо искам да посоча. Бях представител на демлер Крайслер. Тогава Унгария закупи една е, машина МИГ от Русия и е, аз бях помолен да участвам в тази комисия. Още след обед председателят на комисията се извини и е, благодари, че съм участвал в това заседание. Когато е, аз посочих моите отговори, казах, е, че никога не съм присъствал на съдебно заседание е, и никога към мен не са отправени такива обвинения. И още веднъж за моето министерство, още се смята за положителен пример начина по който беше реформирано това министерство, Арпад Ковач, на когото се позовавате, е, специално е, се зае с моята номинация и е, това наистина е жалко, че е, сега е изпратено това писмо, за да не мога да реагирам по-рано на него, но е, съм на разположение на вашите въпроси. Благодаря, господин Дойч. Благодаря, господин Дойч. Благодаря, господин председател, Уважаеми колеги, дами и господа депутати. От 88 година на сетне, още преди падането на комунизма, винаги съм бил проевропейски настроен. Считам, че такива институции като Европейския парламент, когато провеждат едно изслушване на кандидати за членове на Европейската сметна палата, би трябвало да излъчват своите заседания, за да види обществеността дали съответния кандидат отговаря на изискванията. Само когато имаме ясен и открит диалог, може да се каже, че сме си свършили работата. Би трябвало да разгледаме три условия, на които да отговарят на нашите, нашите кандидати. Независимост, безпристрастност и морал. Аз забелязвам проблеми с а, морала на господин Фазакаш и затова считам, че той не би трябвало да бъде одобрен. Господин Фазакаш председателя прекъсва оратора. Сега не преценяваме качествата на кандидата. Можете да зададете въпроса си сега и след това ще извършим преценката. Сега е, е време, в когато се задават въпроси. Ако имате въпрос към господин Фазакаш, направете го сега. Дали той отговаря на изискванията, ще видим по-късно. Сега можете да вземете думата само ако имате въпрос. Три въпроса в такъв случай, господин председател, на вниманието на кандидата. Комисията по бюджетен контрол, която той председателства тук в парламента, а когато поемаше този пост, защо не обяви, че между 1976 и 1979 година е, е работил като агент на комунистическите тайни служби в Унгария? Той тогава по онзи повод има много възможности да направи такова признание, но не го стори. Втори въпрос. Защо така и не ни уведоми господин Фазакаш за когато бе обявена кандидатурата му за член на Сметата палата. Защо не обяви, че преди 9 години в Унгария по твърдения е участвал в корупционна сделка в областта на отбраната? и е бил изслушван от е, Комисията по национална сигурност на, Евро... на Унгарския парламент. И на трето място, защо отрича, че когато е бил министър в унгарското правителство, Унгарската сметна палата не установява нищо нередно в сметките на оглавяваното от него министерство. Година, докато обществена тайна е точно противното. Защо отрича кандидата миналото си на тайн агент? Защо отрича участието си в корупционни схеми? Защо отрича е, констатациите за нарушения в управляваното от него министерство. Преди да дам думата на кандидата да отговори, отново ще напомня да спазвате времевия регламент, за да имат възможност всички да се изкажат. Впрочем, това е последният въпрос, тъй като вече изчерпахме времевия регламент от 30 минути за този кандидат. Не мога да ви кажа, че не съм ви благодарен за въпросите защото така или иначе всичките ви три въпроса се основават на обвинения, които аз категорично отхвърлям. Аз не виждам каквито и да било проблеми за моята почтеност. Толкова по-зле, е, че не получих тези твърдения по-рано. Когато през 1996 година бях назначен за министър, преминах проверка за благонадежност, и а, когато се върна от дома, ще изпратя на господин Дойч доклада от тази оценка, съгласно който аз никога не съм имал каквито и да било връзки с тайните служби. Фактът, че Министерство на вътрешните работи е поддържало мое персонално досие – е, лесно обясним за всеки го, който е работил в правителството на страната преди падането на комунизма. От това обаче не следва, че лицето непременно е сътрудничало на тайните служби. Когато работи като представител на Даймлер-Крайсер, участва в сключването на сделка за въоръжения и понеже е, Комисията по национална сигурност водеше разследване, бях призован, но след това е, получих официално извинение и всички обвинения срещу мен бяха оттеглени. И на трето място, Националната сметна палата винаги се изказвала е, похвално за работата ми в Министерството. Въпросите обвинения бяха е, повдигнати през 2002 година Междувременно бях избран за евродепутат и повече не съм и чувал за тези твърдения за слабо управление на оглавяваното от мен министерство от 2002 година насам. Отличен съм с едно от най-високите отличия на Република Унгария и то от опозиционната политическа сила на власт, което за мен е повече от високо признание за моите достоинства. Благодаря. 30 секунди за последния въпрос, понеже наистина нямаме време. Благодаря. Госпожа Грасля има думата. Наистина ние е, ще бъдем благодарни, ако получим информация за обвиненията, които тук е, ви се е, предявяват. Това би било по-добре за нашата бъдеща работа, защото вие сте един от малкото хора, които наистина от наша гледна точка познават тази работа и имате много добър опит. Но за нас е важно първо да бъдат изчистени тези обвинения. Мога ли да задам един а, насрещен въпрос. Аз а, със сигурност ще направя декларация. Естествено ще направя опровержение още днес – и е, това е, ще бъде включено в е, протокола. Е, имам предвид на отпра... какво е мнението ми по отправените обвинения. Госпожо Гресле, ние се познаваме от дълго време и никога не е споменавано, че през 2002 година имаше този случай. Е, и е, аз съм бил с е, вас заедно и с е, много е, други е, дълбоко ценени от мен хора. Е, никога не е споменавано, че е, аз имам досие във вътрешното министерство. Естествено, е, немислимо е някой, който е бил посланник и в Австрия, и в Германия и работил във външно министерство, да няма подобно досие. Благодаря. Благодаря ви, господин Фазакаш, за участието в това изслушване. Сега ще пристъпим към изслушването на следващия кандидат за член на Европейската сметна палата, номиниран от литовските власти. Това е госпожа Раса Подбергайте. Господин председател, за да избегнем каквото и да било недоразумение, ако можем да докажем, че господин Фазакаш не е казал истината, ако мога да докажа противното, какво ще се случи? Ще може ли да се върнем на този въпрос утре? Може ли да ни дадете някои указания? Както вече казах, отговаря председателят, утре ще обсъдим всички тези въпроси, когато заседаваме, за да определим становището си по отношение на кандидатурите. Днешното ни занимание се свежда единствено до задаване на въпроси и изслушване на отговорите. Allora, benvenuta. Le comunico che... Eh, Сега, сърдечно добре дошла. На госпожа Подбергайте. Имате 5 минути, госпожо кандидат, за встъпителното си слово. След това ще дадем 10 минути на докладчицата, а после и на членовете. Госпожи и господа, за мен е голямо удоволствие и чест да се явя пред вас, за да обсъдим как бих могла да допринеса за по-доброто управление на бюджета на Европейския съюз в случай, че бъда назначена за член на Европейската сметна палата. През 2006 година аз вече веднъж имах честа да говоря пред Комисията на Европейския парламент по бюджетен контрол, споделяйки опит, опита на Литовския парламент и на Върховната одитна институция от моята страна за доброто управление на държавните финанси. Иде за мен е отлична възможност е, да заздравим добрите си връзки е, и да поставим началото на едно дълготрайно сътрудничество. Цялата ми професионална дейност е била е, в държавния сектор, като ръководител на няколко министерства, а и в Националната сметна палата на, на Литва. Занимавала съм се с въпроси за управление на държавните финанси и техния одит. Ето защо смятам, че професионалната ми компетентност е адекватна на трупаният опит, ще ми даде възможност да поема задълженията в пълния размер на член на Сметната палата на Европейския съюз в съответствие с договорите. Смятам, че ценностите, на които съм била привърженик в продължение на години, ми дават възможност да оценя колко е важно да отговорим на очакванията на гражданите да заживеят в един по-добре управляван съюз. В качеството си на главен аудитор съм действала е, независимо, проявявала съм обективност и безпристрастност. И ви уверявам, че ако бъда назначена за член на Европейската сметна палата, ще бъда водена в дейността си все така е, от духа на независимост, стандартите за одит и нормите на морала. Гледам на бъдещата си дейност в Европейската сметна палата в две посоки. Най-напред ще се стремя към строгото спазване на международните стандарти и практика в областта на одита, установени от Европейската сметна палата. На второ място аз в отношенията си с колегите е, в колегиума на палатата ще се стремя да проявявам активност, да е, изпреварвам събитията, благодарение на което колегиума да изпълни всичките си стратегически цели за постигането на максимален е, ефект от одита и повишаване ефективността на палатата. Според мен сметата палата е, би следвало да въведе следните подобрения. Засилване контрола на качеството, оптимизиране както на одита, така и на другите дейности, извършване на повече одити на изпълнението и специализирани одити. Аз съм убеден привърженик на откритото сътрудничество. Смятам, че Сметната палата следва да подобри връзките си на сътрудничество с Европейската комисия и националните институции на държавите членки. В първия случай сътрудничеството е необходимо, за да се избегне дублирането на усилията и нееднообразното тълкуване на нормативните текстове. Отговорното сътрудничество между Сметната палата и Европейския парламент е от съществено значение. Знам това от годишния си опит в отношенията с Литовския национален парламент. Само един добре функциониращ цикъл на обществена отчетност, в рамките на който всички участници добре познават задълженията си и спазват предварително определени правила, могат да поставят началото на едно по-ефикасно управление на държавните финанси. Аз съм убедено подкрепям вашето предложение, уважаеми госпожи и господа, за организиране на е, дискусия е, относно националните е, декларации за управление, упростяване на правилата – и прочее. Тези въпроси отдавна са на дневен ред на работните срещи между Европейската сметна палата и Европейския парламент, Европейската комисия, както и върховните одитни институции на държавите членки. И все пак на тези въпроси все още не се дава недвусмислен отговор. Уважаеми госпожи и господа членове на комисията, радвам се, че ми се представя възможност да ви уверя, че съм готова да търся заедно с вас отговори и решения, като се вслушвам внимателно във вашия глас, гласа на представители на гражданите на единна Европа, на техните въжделения и потребности. Така именно се надявам да допринеса към дейността на Европейската сметна палата, която вече съм убедена, е една от най-отговорните одитни институции. Благодаря ви за вниманието. Очаквам вашите въпроси. Благодаря. Докладчицата има дума. Благодаря, господин председател. В действителност, вие сте добър пример за това как е, като заместник министр на правосъдието или държавен секретар във вътрешното министерство сте способна да бъдете и аудитор и как е, можете да повлияете върху изпълнението на е, задачите във вашия ресор. Аз обаче искам да се спра върху това, което сте посочила във въпросника. Посочвате, че 80% от бюджета на Европейския съюз се управляват е, чрез разделени отговорности. Тук имаме една асиметрия, защото одитът на Сметната палата и националните контролни органи все още не са е, разпределили този одит. Искате да извършите структуриране и въобще какво искате да направите. И това, което ме интересува също, от 1.1.2010 година има Национално бюро, което при вас извършва оценка на въздействието. Имам предвид е, това, което се прави след публикуването на докладите на Сметната палата. Как е, виждате е, този опит пренесен в бъдеще на европейско равнище? Благодаря. Aš norėčiau pasakyti tikrai, kad nors atsakomybė už biudžeto Бих искала да кажа, че Отговорността за изпълнението на европейския бюджет се разделя между Европейската комисия и държавите членки. При това обаче отговорността не е поравно разделена. В договора са предвидени определени условия, но към днешна дата не мога да кажа, че членовете на Сметната палата, на Европейската сметна палата, би следвало да се нагърбват с предложения за изменение на договора. В рамките на договорните клаузи обаче има възможност за подобряване на одитната дейност в държавите членки. Немалко могат да бъдат усъвършенствани самите одитни институции на държавите членки, техните одитни системи, по проверка на стопанските операции и постигането на уверение за правилното изразходване на европейските финансови средства. Сметната палата на Европейския съюз пък би могла да взаимодейства по-тясно с националните е, сметни институции и да ползва резултатите от тяхната работа. Много е трудно, дори едва ли е възможно Европейската сметна палата да се нагърбва с функциите на единен аудитор, тъй като твърде рядко можем да разчитаме безрезервно на резултатите, констатирани от националните сметни палати. А, благодаря ви. Това звучи добре, но Напоследък нещата стават все по-сложни. В отговорите на зададените ви въпроси, вие говорите, че би било добре да се поотдалечите от прекомерно технократския подход, който е следван до сега, в посока към активно взаимодействие между всички заинтересовани страни за създаването на една обща единна култура в областта на финансовото управление. Това само добро пожелание ли е от ваша страна или пък е, имате по-конкретна представа за това как именно би се извършил този преход от е, технократизма към един към едно ентусиазирано, както вие сама го наричате, участие в процеса на одит е, на всички заинтересовани страни. Бих искала още веднъж да кажа, че Лисабонският договор предвижда Европейската сметна палата да си сътрудничи с националните одитни институции, но отговорността за провеждания одит да се поема във всеки случай от Европейската сметна палата. Моят опит сочи, че както националните, така и международните органи не винаги разбират колко важно е ресурсите да бъдат оползотворявани максимално ефективно. Говоря за сметните палати, за националните и за европейската – трябва да стигнем до положение, при което Европейската сметна палата да може уверено да ползва резултатите от проверките на националните сметни палати – За да стане това обаче, работата на националните сметни палати трябва във всеки случай да бъде доказателствено обоснована. Е, в Европейската сметна палата работи работна група за постигането на това, като целта е да бъдат въведени някои промени в структурата на даваните уверения – и операционализирането на идеята да се ползват резултатите от одита в държавите членки. Ако видите какви са пропуските, които се констатират в контролните системи, ще видите, че по-голямата част от тези пропуски, от тези нарушения са в държавите членки. Поне такава е констатацията на самата Европейска сметна палата. Към днешна дата не бих могла да бъда по-конкретна е, какво точно бих направила като член на Европейската сметна палата, но смятам, че заедно трябва да търсим отговори Като разбира се, общата ни цел е, е, е по-доброто, по-ефективното и ефикасно е, управление на европейските средства. Бих помолил, казва председателят, госпожа кандидатката да отговаря по-кратко, тъй като имаме доста въпроси. Да, докладчицата продължава. Говорихте за сътрудничество и текущ обмен на информация между националните е, одитни институции и Европейска смета палата, но какво да кажем за независимостта? Договорът предвижда задължение Европейската сметна палата и националните одитни институции да сътрудничат помежду си, като запазват своята независимост. И мога да ви уверя, че в качеството си на качеството си на главен аудитор знам, е, що е то независимост. А днес сътрудничеството вероятно не е на такова високо равнище, тъй като всяка аудитна институция се придържа към декларацията от Лима. Е, в декларацията от Лима е, се прокламира независимостта на всеки един одитен орган. И сега трябва да потърсим начин сътрудничеството между Европейската сметна палата и националните одитни институции да бъде по- ползотворно. Аз съм убедена, че независимостта е сърцевината на всеки върховен одитен орган. Но пък независимостта не е абсолют. Всяка институция би могла, запазвайки независимостта си, да се отчита пред обществото преди всичко, пред гражданите или пък пред избраните от гражданите техни представители, като например Европейският и националните парламенти. Независимост, да, разбира се, но в същото време смятам, че националните сметни палати и Европейската сметна палата трябва преди всичко да се включат, вслушват в законните очаквания на гражданите. Следващ въпрос. Съгласен съм с казаното по-рано от вас, господин председател, че не бива да правим прибързани заключения и все пак аз бих искал да изразя своето мнение. А трябва да кажем, че това мнение е пределно положително към нашата кандидатка, госпожа Бутбергите. Тя има огромен опит, познаваме самия аз от 5 години насам и в продължение на тези 5 години, трябва да ви кажа, госпожа Бутбергайте е, успя да съгради изцяло нова система на одитната дейност в Литва. Е, Литовската върховна одитна институция е, е обезпечена кадрово, и преди всичко и най-важно трябва да кажем е напълно деполитизирана. А госпожа Будбергайте, е, нека отбележим, е единствената жена измежду девете деветимата кандидати за членове на Европейската сметна палата. Нека ви попитам, госпожа Бодбергайте, вие се стремите към ефективно опозотворяване на средствата на европейския законодател. Как именно ще стане това? Отговорът. Тъй като нямаме достатъчно време, не бих искал да се впускам в някои политически въпроси, като например реформата на бюджета на Европейския съюз или пък на общата селскостопанска политика. Няма да се спирам и на изпълнението на финансовия регламент. Но бих искала да спра вниманието ви на становището на Европейската сметна палата от 2009 е, година за изпълнението на европейския бюджет. Независимо от положителната оценка, която се съдържа в това становище, в контекста на положителните тенденции, е, които констатира напоследък Сметната палата в тази област на изпълнението на европейския бюджет, трябва да признаем, че остават редица нерешени въпроси, редица е, недостатъци. Има е, незаконосъобразни, нередовни операции с бюджета на Европейския съюз. Вие, предполагам, сами знаете, преди всичко трябва да споменем разходването на Кохезионния фонд. Тук става въпрос за една трета от бюджета на Европейския съюз – и, и тъкмо поради това там най-вече се установяват нередностите. Говорим за 11% грешки и нередности. Становището ми като главен аудитор е, че 11% е нетърпима, е, нетърпимо ниво на грешка. Сметната палата ежегодно публикува становище за усъвършенстването на контролните системи, съдържащо препоръки е, за усъвършенстването на контрола. Аз, между другото, бих искал да изразя удовлетвореността си, че Европейската комисия и държавите членки полагат усилия за подобряването на системата. Европейската комисия работи по план за действие. Бих искала да кажа също, че разбира се, самите правила са доста сложни и при това е необходимо да бъдат опростени процедурите, особено процедурите за допустимост на проектните предложения. Няма сигурност на критериите и това също поражда проблеми. Значи правилата трябва да бъдат опростени, да станат ясни и прозрачни за всеки го – и оттам вече да настояваме за законосъобразно оползотворяване на средствата. Следващ въпрос. Благодаря, господин председател. Госпожо Бутбергайте, съм удовлетворена от професионалния ви опит на главен аудитор на Литва и мисля е, този ви опит е, максимално добре ви квалифицира като член на Европейската сметна палата. Аз очаквам бъдещата ни съвместна работа. Но вие говорихте за независимостта. Бих искала да ви попитам как смятате, доколкото Европейската сметна палата е също европейска институция и се финансира от същия европейски бюджет, при това можете ли наистина да твърдите, че Европейската сметна палата е независима? Другият ми въпрос е, е във връзка с дадения от вас отговор по въпрос 7 от въпросника. Вие твърдите, че няма да допусте компромис с законосъобразността и редовността на разходите, да не говорим за случаите на злоупотреба и корупция. Вие смятате, че сегашното е, уверение за освобождаване от отговорност е, е компромис по отношение на законосъобразността и редовността на бюджета, имайки предвид, че по голяма част от бюджета становището е отрицателно. Вие като аудитор добре знаете, що е то отрицателно мнение в аудиторски доклад. И ще полагате ли наистина максимални усилия декларациите за финансов е, е, интерес на всички членове на Европейската сметна палата да, да бъдат публикувани, както е за членовете на Европейската комисия? Iš tiesų klausimas dėl bet kokios aukščiausios audito institucijos nepriklausomumo, kai... По отношение на въпроса за независимостта, когато бюджетът е пряко свързан с изпълнителната власт, трябва да кажа, че нашата сметна палата в Литва също получава своя бюджет от изпълнителната власт. Следователно, до известна степен зависим от Министерството на финансите. Но, основавайки се на моя опит, трябва да кажа, че Европейската сметна палата макар че се финансира по същия начин, не се влияе от институциите, които отговарят за нейния бюджет. Възхищавам се на държавите членки с по-голям стаж в Европейския съюз, където има пряко финансиране на сметната палата, но това се дължи на исторически причини, на традиции и по този начин наистина се гарантира една по-голяма независимост. Чела съм докладите на Европейската сметна палатия, разглеждам често резултатите от тези доклади и съм убедена, че Европейската сметна палата е напълно независима. Независима е от комисията, от парламента, от съвета, независимо от това кой гласува по нейния бюджет. Освен това, трябва да кажа, че най-голямата заплаха за демокрацията е дем... измамата и злопотребата със средства. Работила съм доста време в а, публичния сектор и винаги съм се борила с а, измамите и корупцията, които възникват там. Обедена съм, че когато има такива случаи на корупция и измами на национално, на европейско ниво, че тези случаи намаляват и когато аудиторите изпълняват своите задължения, те, както знаете, следват международните стандарти за дейността си. И макар, че те не от... са длъжни да се борят с корупцията или с измамите, защото а, това не е записано в а, техните функции, все пак не бива да забравяме, че в една демокрация всички са длъжни да се борят против корупцията и измамите в своите структури. Така че всеки един аудитор непряко или пряко извършва точно това, тъй като то би нарушило правата на нашите граждани. По отношение на третия ви въпрос. Аз мога да обявя всичките си финансови интереси и мои на семейството ми и по-настоящем все още изпълнявам функциите на главен аудитор в Литва. По литовското право всички финансови декларации за финансовите интереси на главния аудитор са публични. Благодаря, господин председател. Имам два въпроса. Първият въпрос се отнася до езиковите познания. Вие представихте доклад на английски език. Това беше добре, но дали можете да отговорите на английски или на френски език? Това искам да попитам, а не само да изчетете доклада. И втория въпрос се отнася до европейския прокурор, който се предвижда в Лисабонския договор. Подкрепете ли този инструмент и бихте ли сътрудничали с Европейския прокурор. Благодаря. Е Договорът дава възможности наистина да се развие една такава функция на европейски прокурор. Аз бих подкрепила всяка една идея, която ще ни даде по-голяма възможност да сме пряко отговорни, както и да се борим с нередностите, независимо къде се появяват те по време на операции, в някои от сметките, но това, което ме притеснява е, че няма да бъде толкова лесно да се намери едно общо решение за 27 държави членки, тъй като това е само една възможност, която няма задължителен характер. И може би трябва да обръщаме повече внимание на тясното сътрудничество между ОЛАФ, Евроюст и някои национални институции, свързани с правоприлагането. Оноревле Дойч. Господин Дойч има думата. Kedves tagjelölt asszony, Благодаря, господин председател. Знам, че ни притиска времето. Говорим по много важни европейски въпроси и как човек да зададе въпрос за 7 секунди и след това да получи отговор за 4. Ще се опитам да си спазя времето, но така или иначе имам два въпроса. Какви са сферите в европейския бюджет, които трябва да следим по-внимателно и при които би трябвало да има по-стриктен контрол в едните години. Вторият ми въпрос. Споменахте, че новите бюджетни политики трябва да се доразвият но големият опит на Европейската сметна палата трябва да се вземе предвид. И може ли той да влезе в публичния дебат по отношение на реформата на бюджетната политика, които парламента, съвета и комисията ще предприемат. Обеден съм, че Европейската сметна палата би могла да се включи в този дебат. Приветствам кандидатурата на една дама, особено сега е една седмица след 8 марта. Atsakant į jūsų pirmą klausimą, aš norėčiau pasiremti paskutinę. E, В отговор на първия ви въпрос ще се позова на последния специален доклад на Европейската сметна палата. Там се идентифицират основните рискови е, сфери за Европейската комисия. Аз съм съгласна с становището на а, Сметната палата по отношение на това, че трябва да има по-засилени контролни механизми. След това, що се отнася до допустимата грешка, би трябвало да видим какви са разходите за контрол. Понеже, ако говорим за фонда за сближаване, за замеделските фондове, понякога контролът струва 4% от сумата, други 0,4 да речем. Така че е, цифрите са различни. Още нещо, което искам да повторя, мисля, че го споменах по-рано, е то е, че би било по-добре да се упростят правилата. В случая говоря за допустимостта на проектите или на разходите – трябва да се работи в тясно сътрудничество с държавите членки, защото голямата част от проблемите, от неревностите възникват не на ниво Европейска комисия, а на ниво държави членки. Това от своя страна означава, че трябва да работим по-засилено в тази посока. Сега по отношение на това как бихме могли да гарантираме ефективното разходване на средствата и как бихме могли да си сътрудничим, за да сме сигурни, че европейските средства се използват законосъобразно, както и ефективно, разбира се. Не бива да забравяме, че една от първите предпоставки е диалогът. Освен това, трябва да се подготвяме добре за всеки следващ финансов период. Както заяви Европейската сметна палата в последния си специален доклад, по-настоящем, 2010 година, трябва да се замислим за следващия финансов период, 2014 година и на базата на националния си опит, трябва да кажа, че периодът от 2007 до 2013 година не бе подготвен в достатъчна степен. Поради това, когато периодът започна, имаше в държавите членки една неподготвеност, така че трябва да се подготвяме. Госпожо Будберкайте, вие сте втората жена от Литва, коя, с която се запознавам. Радвам се много, че ще си сътрудничим. И искам да ви попитам следното. Литва е страна с проблеми в корупцията. Когато гледаме Евробарометър или резултатите на Transparency International, виждаме, че Литва заема горните места по отношение на корупцията. Какво смятате вие, че е редно във вашата кариера да направите за борба с тези явления? Благодаря. Lietuvos audito institucija nėra tiesiogiai цакинга институция. Литовската одитна служба не носи отговорност по отношение на борбата с корупцията. В Литва има две служби, които отговарят за това. Специалната следствена служба, която се занимава с а, това, както и финансовата полиция, която се занимава с измамите. Одитната служба е подписала а, меморандуми с тези два органа, следователно си сътрудничим с тях. Най-големият ми успех е, в това отношение е следният. Всички материали, които се прехвърлят от нас към финансовата полиция, се разследват и много често Олаф също се занимава с тези случаи. Установени са случаи на измама след е, тези дознания. Имаше определени случаи, когато проведохме одит на средства по програма САПАРТ и там забелязахме различни предполагаеми случаи на измама. Прехвърлихме документите на съответната следствена служба и Олаф наистина потвърди, че в тези случаи става дума за измама. Имаше едно търговско дружество, което издаваше фалшиви фактури и те трябваше след това да възстановят сумите. Въпрос. Каква е ролята на съдилищата в Литва по този въпрос? система, теис, система kaip ir kaip. Нашата съдебна система е същата като при всяка една демократична страна. Имаме общи съдилища или съдилища, които занимават с общи въпроси, както и административни съдилища. Случаите на евентуална корупция или измами се разглеждат от тези общи съдилища. Считам, че те са, извинете, тези съдилища са достатъчно независими. Ако има достатъчно олики, обикновено делото е справедливо. Сега а, преминаваме към малтийския кандидат, господин Галея. Добър ден, господин Галея. Имате пет минути за вашите встъпителни думи. Благодаря. Първо няколко встъпителни думи на малтийски. На първо място искам да ви благодаря за това, че ме поканихте тук. По отношение на моята кандидатура от страна на Малта за член на Европейската сметна палата или СП. Както сте видели в моята автобиография, аз съм завършил право, но по голямата част от живота си бях политик или съм политик и то от много ранна възраст. Роден съм няколко години след войната. Семейството ми имаше 9 деца, или бяхме 9 деца. Учил съм музика, обичам изкуството и културата. Последните 30 години съм университетски преподавател, социално право, е, трудово право. Занимавал съм се също и с менеджмент. Работил съм на най-високо ниво в структурите на властта в Малта. Пряко съм се занимавал с политика, с вземане на решения на национално ниво. Освен това, съм бил председател на съвместния парламентарен комитет Малта Европейски съюз. Последните 40 години се занимавам с политика, 34 от тях съм бил парламентарист, 20 години съм бил министър, последните две години съм бил председател на парламента в Малта. Имал съм най-различни функции. Занимавал съм с социална политика, министър на труда социалната политика, министър на вътрешните работи и социалното развитие, министър на образованието, министър на здравоопазването и така нататък. Е, това разшири моя мироглед и ми даде възможност е, да участвам в е, живота на моята страна. Управлявал съм голям бюджет и сме работили заедно с колегите ми при разработване на бизнес планове, при изготвянето на проекта бюджета, при разработването на проекти, които след това сме изпълнявали, спазвайки най-добрите принципи на административното планиране и бюджетното изпълнение играх изключително важна роля при реформата на държавните служители, на държавната служба в Малта. Освен това съм участвал в процеса на присъединяване на Малта към Европейския съюз. Занимавал съм се с изготвяне на, бюджет, на, на проекто бюджета. Като председател на парламента бях избран единодушно и там работих, за да може да има наистина ефикасен и ефективен контрол върху изпълнителната власт от страна на парламента. Освен това, трябва да кажа, че съм носил отговорност за изпълнение на бюджета, работил съм ръка за ръка с омбудсмана на Малта. Когато Малта ме номинира, установих, че е изключително важно да се използва опита ми, а, който е многостранен. Аз вярвам, че отчетността е изключително важен елемент, който гарантира на гражданите едни институции, които работят законосъобразно и на които може да се вярва. Когато няма отчетност, може да се каже, че не е имало одит преди това. И ако няма контрол, трябва да се запитаме дали има демокрация. В този контекст смятам, че ще продължа да работя и в Европейската сметна паланта. Смятам, че е много важно да се укрепи тази основа на демокрацията, при която всички институции са подотчетни. Госпожа Аяла. Благодаря, господин председател. Сърдечно добре дошъл, господин Галяев, в нашата комисия. Искам да се спра сега на някои от нещата, които вие не споменахте, защото нямахте достатъчно време. Вие съвсем експлицитно посочихте, че сте специалист по трудово право. За това аз искам да чуя малко повече от вас как абстрахирате се от работата в парламента. Конкретно сте работили в тази сфера и още нещо, което не ми стана съвсем ясно. Вие в отговора си посочихте, а това доста ме очуди, че сте имал дълга кариера като министър и това е напълно нормално. Посочихте също, че процедурата по освобождаване от отговорност по никакъв начин не е прилагана върху вашата дейност, но след това ни изпратихте писмо, в което искате да разсеете съмненията относно вашата дейност, за която стана известно от публикации в пресата. Вие посочвате, че някои от инструментите и организмите, за които отговаряте, са били подложени на одит е, и това по времето, когато сте били министър на образованието. Искам да посочите повече подробности в тази връзка. Дали е проведен съответен одит или не. Е, и е, след това стигам до публикациите в пресата и искам да ви дам възможност да вземете отношение по тях има този договор за 400 000 евро, извинете 4 милиона евро и това е договор за обучение на найти лица. Как е, изглеждат нещата във връзка с този договор? Можете ли да посочите подробности? Благодаря за въпросите. Ще отговоря на всички. Поред. Що се отнася до бюджетния контрол? Трябва да кажа, че там има различни етапи. Като министър, заедно с, с своите колеги, аз винаги съм гарантирал, че процесът на планиране почива на здрави основи. При бюджетирането трябва да се правят реалистични преценки и след това те да бъдат контролирани стриктно с цел да се види постигат ли те целите си. Освен това, има един процес, при който аз и екипът ми в Министерството а, сядаме да дебатираме с Министерство на финансите. Ето тогава се прави пълна проверка на проекта на бюджета на Министерството. Тогава разискваме целите на Министерството, сумите, са ли те е реалистични или не, изискваме ли прекалено много средства или не. Когато вече нашия бюджет, бюджетът на Министерството стане част от общия бюджет, той отива в парламента. В парламента аз обяснявам аргументирано предложението, което съм направил заедно с колегите си и останалите колеги също отговарят за своите ресори. След като парламентът одобри бюджета, ние сме отговорни за неговото надлежно изпълнение. По време на изпълнението има различни нива на контрол. Има ниво вътрешен контрол в Министерството, след това има една система на вътрешен контрол за целия бюджет и тези процеси на контрол текат непрестанно. Понякога се правят специализирани проверки, но извън тях си тече един редовен контрол, който се занимава с изпълнението. Често вътрешния одит обръща внимание на самия министър или на някой в неговия кабинет, какво а, не върви както трябва. В края на финансовата година има един одит, който се извършва от Националната сметна палата. Там се разглеждат сметките, разглежда се законосъобразността и така нататък. След година и половина се излиза с доклад. А, той се представя на вниманието на парламента и се обсъжда от а, съответната парламентарна комисия. Ето така правим ние бюджетния контрол в Малта. Сега, когато говорите за освобождаване от отговорност, може би не съм разбрал въпроса. В анкетата няма от нашата система официален акт, посредством който министър или председател на Камера на представителите да получава такова писмо, а, че е освободен от отговорност. А, не става дума за търговско дружество, при което човек може да отиде а, при съответните власти и да се освободи от отговорност, защото всичко надлежно е извършено. Ако посредством освобождаване на отговорност разбирате дали в 20 годишната си кариера като министър сметките, програмите са били аудитирани от нашата сметна палата, то тогава отговорът ми е да. Аз считам, че сертифицирането, което Министерството е получавало ежегодно е било свързано с положителни доклади на Националната ни сметна палата. Когато ръководиш голямо министерство с значителен бюджет, винаги има определени недостатъци, слабости, които биват отбелязани в тези доклади като бележки. Но винаги сме били освобождавани от отговорност. Сега стигам до въпроса ви, свързан с медиите и статиите, които излязоха там. Става дума за една статия, в която се правят обвинения които са напълно безпочвени. трябва да ви кажа, че мога да ви дам копие на е, една бележка, която съм подготвил по този въпрос, но нека обясня. Тази статия е свързана с два случая. Първият е случай от преди 23 години. Той бе разследван, щателно разгледан от Малтийската сметна палата. И в своя доклад, който е публично достояние, не се споменавам аз нито веднъж. Одитният доклад споменава някои слабости тъй като, става, тъй като ставаше дума за нова схема, нова програма, е, нямахме достатъчно квалифициран персонал, но нашата сметна палата не установи доказателства, които да сочат за вина от моя страна. Следващия случай също бе разследван от е, друга независима комисия, постоянната комисия за борба с корупцията. Заключенията на тази постоянна комисия бяха категорични. В своя доклад тя заявява, че няма никакви доказателства аз да съм се занимавал с е, каквито и да било противозаконни дейности. Точно обратното. Доказателствата показаха, че като министър аз никога не съм се въвличал в ежедневното планиране и а, в ежедневната работа по тези проекти. Дори е, не съм се намествал, извинете, намесвал в управлението на програмата и така нататък. От доклада става съвсем ясно, че аз съм действал е, спрямо своите правомощия като министър, давал съм общи наказания, стратегически указания, че съм извършвал надзор и когато Сметната палата посочи някои слабости, аз лично предприех мерки, така щото генералният директор да изготви съответните контролни механизми, за да не се допуска това отново. Следващия случай, който споменава статията, отново е разгледан от Сметната палата внимателно и когато изчетете доклада, там изобщо не се споменава моето име. преди 10 години бяхме направили една фундация за училището на бъдещето, се казваше тя. Това беше една нова организация. Те всъщност се занимаха с първата година от работата на тази фундация. Както знаете, когато се създаде една нова организация, докато нещата по-олегнат, често възникват административни слабости. Точно поради тези административни слабости имаше жалби и оплаквания срещу тази фундация. Но категорично трябва да заявя, че аз никога не съм се занимавал с предоставянето на договори по обществени поръчки. Напротив, аз винаги съм настоявал да се спазват законите с обществените поръчки в нашата страна. И когато е имало разследвания и след съответния надлежен процес е установявало, че определени лица са нарушавали закона, тогава съответните лица са понасили своята отговорност. Да речем, генералният директор беше уволнен, други бяха подложени на дисциплинарна процедура и така нататък тези 4 милиона малтийски лири, които споменахте. 98% от тези 4 милиона бяха фиксирани разходи или постоянни разходи за заплати. Това е някакво обвинение, което е така си го подхвърлят и, и си го говорят, защото а, не може човек да извършва нередности с заплати, защото всичко това е компютъризирано. А, а що се отнася до проценти, трябва да кажа, че председателят прекъсва оратора, че под 2% председателя прекъсва и не се разбира. Вие трябва да бъдете съвсем крата. Господин Шацемакакис, благодаря, господин председател. Е, тези 100%, за които говорите, това е нещо е, извънредно и много добро. Вие е, наистина сте приемник на една доста славна традиция. Господин Буничи е, например, много добър познавач на материята, в която ще работите. Не знам доколко вие го познавате. Е, имате ли контакти с него? И освен това искам да попитам какво значение отдавате на политическата оценка на вашата работа, защото всъщност вие сте политик и днес е, вече казах, че се радвам принципно, че тук е, ще има хора, които могат да дават политическа оценка. И за това ви питам, Имаше един пример от близкото минало, именно имам предвид Гърция, където а, държавният одит доведе до там, че ние сме в известна криза. Виждате ли някаква роля на вашият а, орган да се намесва в а, такива случаи? Знам, че въпросът е много политически, но все пак се интересувам от вашето мнение. Благодаря. По отношение на координацията ми с професор Боничи, Първото нещо, което направих, когато ме уведомиха, че малтийските власти имат намерение да издигнат моята кандидатура за поста, бе именно да се срещна с него и да поговорим. И той много любезно ме информира, запознаме е, с начин на работа на Сметната палата и мога да кажа, че професор Боничи вече е работил много добре на поста си е, и аз мога единствено да се надявам да е, градя върху стореното от него. Що се отнася до политическия ми опит, както казах, мисля, че съм се занимавал е, с въпроси за най-економичното, най-ефективно и ефикасно позатворяване на разходите – от гледната точка на човек, който иска най-доброто за страната си. Насочвал съм вниманието си към тези е, специфични одитни въпроси за, за законосъобразност, редовност и така нататък, именно от тази гледна точка. Най-добрите интереси на държавата. А като член на Европейската сметна палата, ако бъда одобрен, ще мога да погледна към същите тези неща от вече друга гледна точка. Според мен е важно е, човек с политически опит, е, с политически подход, е, с юридически опит, да се занимава с въпросите за законосъобразната редовност, управлението. Да видим, например, какви са последиците от едни твърде сложни, комплексни регламенти. Понеже в края на краища е, какво аудитираме? Кой е обектът е, на одита? Администрацията. Решенията на администрацията. И аз смятам, че човек с моята квалификация, опит и умение ще може да направи принос е, в колегиума на, на палатата към по пълноценното изпълнение на заданието, с което е натоварена сметата палата. Благодаря. Господин Макове има думата. Госпожа Макове, извинете. Благодаря ви, господин Галея, за това, че хвърлихте светлина върху нещата, които се говорят. Радвам се, че отговорихте на въпросите. А моят въпрос е такъв. Според вас, кои е, области на, на разходи е, заслужават особеното внимание на Сметната палата. Вторият ми въпрос. Обществените поръчки е най-рисковото направление за корупция по отношение на средствата на Съюза и какво възнамерявате да направите, за да предотвратите или сложите край на евентуална корупционна практика в областта на обществените поръчки, разбира се, в рамките на правомощията ви като член на Европейската сметна палата. И а, едно изявление, ако ми позволите, не въпрос. Вие говорихте за ефективност и ефикасност и се ангажирахте като член на Европейската сметна палата много внимателно да се занимаете с тези въпроси. Аз съм напълно съгласна с вас и ви призовавам а, да го сторите. Ние наистина трябва да се занимаем с ефикасността и ефективността на програмите финансирани от Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря. Именно е, посочените области е, или направления на европейския е, бюджет са наистина високо рискови и това повлиява общо върху аудиторското становище. От докладите на Сметната палата може да се каже, че се констатира известно подобрение в някои области. Сметната палата вече се отнася положително към счетоводната отчетност е, на Европейския съюз, е, смятайки, че тя достоверно отразява е, операциите. И има подобрение и по отношение на законосъобразността и редовността в редица области. Но ако вземем кохезионния фонд, наистина, предвид относителния му дял, още повече проблемите все още са на лице. Никога не съм бил аудитор, не, не, не съм е, естествено все още член и на Европейската сметна палата. Е, ще трябва да натрупам е, знания, разбира се, под ръководството на, на по-старшите е, членове на, на палатата, но вече знам, че по отношение на тези високо рискови направления, сметата палата те първо ще трябва да усъвършенства механизма на контрол. Няма съмнение, че тъкмо натам насочва ресурсите си Европейската сметна палата, отдавайки дължимото внимание на тази проблемна област, за да може Европейският парламент, съветът на Европейския съюз да са осведомени за ставащото, за причините за констатираните нередности. И аз съм съгласен с вас, че е, обществените поръчки също са една много деликатна сфера. Е, знам, дори у нас понякога обществените поръчки пораждат въпроси за законност и редовност. Що се отнася до измамите и злопотребите, тази територия е трънлива, можем да кажем. Четейки договора, установяваме, че отговорността за преследване на злоупотребите е изцяло отговорност на комисията, а днес и на държавите членки. Сметната палата, според мен, също, извършвайки своите проверки, трябва да проявява професионален скептицизъм и винаги да се усъмнява, че констатираните грешки не са неволни, а са по-скоро умишлени. И тогава, разбира се, да задълбочава анализа, за да стигне до истината. Като в края на краща, разбира се, Европейската смета палата може да е, сезира Олаф и оттам нататък е, нещата да се задвижат съгласно договора. Благодаря. Аз е, съм е, малко загрижена, защото всяка година водим този дебат със Сметната палата за нередностите и няма напредък. Това, което ни е необходимо и което посочи колегата Шатимакакис е, е незабавно подобрение – и е, също така трябва да посветим повече внимание на националните сметни палати. В е, Гърция ние знаехме, че там е, сметната палата функционираше само частично. И е, това е така, защото гръцката държава съвсем планомерно отнемаше финансови средства на гръцката сметна палата. Ние не искахме да се намесваме в тези неща. И е, все пак е, искам да е, посоча, че е, трябва да обърнем по-голямо внимание на националните сметни палати. Вие готов ли сте на това? Това е един много важен въпрос. Сметната палата определено, както в средината на новите разпоредби на договора, съгласно които комисията е все така единствено отговорна за изпълнението на бюджета, но и вече в сътрудничество с държавите членки, договорът е пределно ясен в това отношение. Държавите членки трябва да започнат да поемат по-голяма отговорност, що се отнася до отчетността, до уверенията за, за законосъобразност и редовност, а и също така съгласно е, клаузите на договора, които ги задължават да координират вътрешните си системи Въобще договорът казва на всички, а и на държавите членки, да си потредят собствената къща. Никой не може да има по принцип възражения срещу това. И аз смятам, че самата сметна палата на, на Европейския съюз вече проучва възможности за по-добро сътрудничество с с националните сметни палати. Като аз, разбира се, си давам сметка за особената сложност на този процес. 27 държави членки, нерядко 27 различни начина да се свърши една и съща работа. Доколкото разбирам, Европейската сметна палата работи по съвместни програми с някои от държавите членки и вероятно така е, ще се трасира е, пътят напред. Но е, въпросът е наистина много важен. Аз смятам, че просто немислимо предвид общо състояние на европейския бюджет, държавата членка да лишава националната си сметна палата от необходимото финансово обезпечаване. Съгласно уредбата в Малта, Националната сметна палата има много, много солидна нормативна база, своя административна автономност, определя е, собствения си бюджет. Разбира се, е, е, не безогледно, така се каже, е, нещата до някъде се съгласуват, но край краща последна дума е, има сметата палата. Сметата палата трябва да се постарае да си набави необходимите ресурси, да си свърши работата. Екслеге по, по буквата на закона, е, съгласно който съществува. И доколкото е възможно, ще трябва да потърсим някаква общност. Тъй, че разбира се, Европейската сметна палата е, не може да не зачита независимостта на е, върховните одитни институции на държавите членки. Така и ще бъде. Но трябва наистина да се потърси начин, възоснова на реципрочното, на взаимното уважение, Европейската сметна палата следва да развива диалога с националните сметни палати, чрез е, контактните комисии на националните сметни палати. Те заседават редовно. Вече много добри неща произлизат от тези усилия, както и от заседанията на служителите за свръзка между националните сметни палати. Ето това е посоката, в която трябва да се движим. Така че намерението на договорния законодател да се превърне в реалност. Ако държавите членки могат да поемат пълна отговорност за добросъвестно опозотворяване на европейските средства, които разходват, то е, е, работата на Сметната палата би станала е, далеч по-действена. И тогава вече докладът на Европейската Сметна палата, с който се заверява надежността на националните системи, ще може да е, бъде една по-добра трансмисия е, между е, държавите членки и Европейския парламент, и в частност вашата комисия. Благодаря. Сега пристъпваме към изслушването на кандидата на номиниран от полските органи господин Бронислав Кубик. Моля. Buonasera al signor Kubik. Добър ден, господин Кубик. Имате 5 минути за вашето представяне. Господин председател, госпожи и господа, за мен е голяма чест и удоволствие да бъда тук за пръв път в Европейския парламент. Бих искал да се възползвам от тази възможност да ви се представя. Като кажа няколко думи за натрупания от мен до сега опит, моите очаквания и надежди във връзка с задълженията ми, които евентуално би трябвало да поема като член на Европейската сметна палата. Професионалният ми опит, най-напред. Бих искал да подчертая, че целият ми професионален опит, цялата ми професионална кариера е свързан с финансите, финансовото управление, одита, в качеството ми на вътрешен аудитор и главен счетоводител, отговарящ за вътрешния одит, а и за е финансирането на мина за антрацитни въглища, по-нататък като старчето водител на, като директор, прочим, на регионална данъчна дирекция в Катовице, съм се занимавал с а, одит на данъчните приходи. Като главен инспектор по вътрешен обид, одит, аз а, отговарях за вътрешния одит и вътрешния обществен финансов контрол в целият държавен сектор на Польша. Като съветник в Върховната одитна институция отговарях за качеството на документите, разработвани от служителите на Върховната одитна институция. А на сегашния си пост пак отговарям за, по финансови въпроси, тъй като отговарям за заверката на разходите пред Европейската комисия. Отговарям за финансов и правен отдел в същото време. Тоест, е, е, поддържам е, координацията с своите институции и с Министерство на финансите. Така, госпожи и господа, надявам се, благодарение на своя професионален опит, ще бъда един пълноценен член на Европейската сметна палата. Като се надявам, разбира се, това да бъде възможно за натрупването на нов опит, за преодоляването на нови предизвикателства. Господин председател, госпожи и господа, благодаря ви за вниманието. Е, готов съм да отговоря на вашите въпроси. Надявам се е, все така ясно и е, отчетливо, както винаги съм го правил. Докладчицата има думата. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин Кубик, на заседанието на нашата комисия. По професионалния ви опит е, няма какво да коментираме. Вие по отношение на, на финансовите въпроси изгубихме микрофона на ораторката. Тя повтаря вече казаното. От професионална гледна точка, вие практически всичко сте правил в областта на, на финансовото, на данъчното управление и контрола, така че няма какво да се коментира. по настоящен като министър на регионалното развитие, вие сам го споменахте, отговаряте за заверката на разходите. Е, по националното съфинансиране на държавите членки по програми е, за оползотворяване на фондовете на Съюз. Вие сте фактически е, главното действащо лице в усилията за регионализация в вашата страна. Испания, между другото, има сериозен опит в това отношение, бих искала да ви запитам някои неща. Какво е според вас е, е, е възможното решение на, на проблемите, когато е, Министерство на, на, на финансите и економиката е, подписват е, отчетите за националните разходи по съфинансирането? Става въпрос за отчетите, е, особено когато е, държавите членки имат федерално управление, като Федерална република Германия, като Великобритания, като, като Испания. На второ място, нека кажем, че един от е, критериите, които са значими в това отношение, е допустимото равнище на риск. Е, знаем, че Сметната палата по-настоящем работи по методиката на този въпрос е, и готви много интересни неща. Вие какво смятате? И накрая в е, всички ваши отговори се усеща известна сложност, известна комплексност. И аз предполагам, че това е нормално предвид вашия професионален опит. Обаче онова, което се иска от обществото, от самите държави членки, в е, което сме уверени и ние, е опростяване на уредбата. Какво бихте коментирал? Господин председател, госпожи и господа, най-напред ще отговоря на първия въпрос. В Полша намерихме решение на проблема за регионализацията на страната. Ще, ще посветя известно време на този въпрос. В Польша имаме оперативни програми, които са разделени на две групи. Най-напред националните оперативни програми. И там определено управлението е централизирано, а втората група програми са регионални е, или регионализирани оперативни програми. В рамките на, на, на, на новата финансова перспектива на регионите се отдава е, значителни финансови средства, които ги управляват самостоятелно за реализация на регионални проекти. И това според мен е отговорът. при положение, при което е необходимо централизацията и регионализацията или областното, областното начало по-скоро да се примиряват. В Польша това решение дава добър резултат. Първите стъпки бяха предприяти още при предходната финансова перспектива. Можем да кажем, че вече имаме натрупан опит е, и можем да стъпим на него. В рамките на новата финансова перспектива сме създали 16 регионални програми и наред с това една обща голяма програма за постигане на максимално сближаване между източна Полша, най-слабо развитата част от страната и останалата част от е, Полша. Е, пет войводства са обхванати в тази програма, което сочи, че е възможно да се търсят организационни решения, които да породят съгласуване между централиза... централизацията и регионализацията, при условие, че едно единствено лице координира всичко това. У нас, в Польша, това е Министерство на регионалното развитие. И, както казах, независимо от регионализацията, кохезия е, е сплотеност и единство има. По втория въпрос за степента на риска. Въпросът е доста важен, тъй като той е интимно свързан с системите на вътрешно управление. Едно нещо мога да кажа. Необходимо е да се търси максималното, най-оптималното равновесие е, е, в тази област, да се намери златната среда между разходите за осъществяването на контрола от една страна и е, очаквания резултат, очаквания ефект от този контрол, като разбира се се държи сметка за поносимата степен на риск. Ако се стремим към твърде ниска степен на риска, то следва е, засилване на контрола. Наскоро Европейската комисия излезе с документ по този въпрос, който между другото е обект на разговори, на, на, на дискусии в Сметната палата. Аз е, подробно се запознах с този документ и установих, че когато там се говори за е, приемлив риск. Наистина, от една страна се говори за цената на контрола и очаквания ефект от него. И това трябва да бъде ключът към решаването на този въпрос. На трето място, опростяването. Максималното опростяване на всички програми, които се финансират от бюджета на Европейския съюз, на, на, на всички области на политиката, тази цел, струва ми се, е безалтернативна. Ако задачата е да се намали броя на грешките. Всички проверки, анализи на място е, сочат недвусмислено, че колкото по-сложна е една система или една политическа схема, е, толкова по-висок е степента на присъщия риск, от което изследва по-висока себестойност на самата програма. тъй като доста средства се харчат за привеждане на, на риска към едно приемливо равнище. Много още мога да кажа, госпожи и господа, надявам се на този етап това да е достатъчно. Да, благодаря. Благодаря. Бих искала да ви попитам по първия отговор, който дадохте. А, за съотношението между регионалните и националните програми, програмата за източна Полша, между другото, която споменахте. Вие, впрочем, сте работил професионално като аудитор и питам дали такъв и ще останете. В качеството си на, на член на Европейската сметна палата. Нека най-напред отговоря на първия въпрос, е, зададен от госпожа докладчицата. Да, аз лично отговарям за заверката, за сертификацията на всички разходи. Както по националните програми, за които говорих преди малко, така и по регионалните програми. на лице е специализирана структура за регионите, както следва. Във всеки регион действа териториално представителство на сертификационния орган и там на регионално равнище се е, заверяват независимо всички разходи по съответните регионални програми. Независимо от това, обаче лично аз отговарям за проверката на всички документи, които се представят на централно равнище от регионалните сертификационни органи и в крайна краща аз подписвам сертификационния акт. По втория ви въпрос, аз съм вътрешен, бил съм такъв вътрешен и външен аудитор. Обаче вече е, не работя като външен аудитор. А, между другото, днес е, не е, работя и по изтопанска сертификация, тъй че конфликт на интереси не би могло да има. Благодаря, госпожа Маковей. Благодаря ви, господин Кубик, за това, че се озовахте нашата покана. Благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана, господин Кубик. Първият ми въпрос е такъв. Работата ви е, като министър на регионалното развитие сега е свързана с е, средства на Европейския съюз и въпросът ми е, е какви конкретни методи за противодействие на злоупотребите сте разработили въвел, ако може да ни дадете някои примери, и доколко така натрупания управленски опит е относим към бъдещата ви работа в Европейската сметна палата вторият ми въпрос. Е, ние го повдигнахме и пред предишния кандидат. Държавите членки се призовават да подредят собствения си дом. Е, и в това отношение централна роля играе националната сметна палата във всяка държава членка. Вие обаче, как бихте реагирал е, в отношенията си с Национална сметна палата, която не проявява готовност да върши това? първи въпрос. В рамките на вътрешните ни процедури по отношение на институцията, която разработва контрола, ние имаме много конкретни положения и същото предполагаме на европейско равнище. Тоест, ако има някакво подозрение или ако има констатирана вече злоупотреба, закононарушение или е, административно е, нарушение, нередност, ние сме длъжни да е, сезираме съответните органи. Тази система действа в Польша. У нас има информационна система за злоупотребите и нередностите, а именно сертификационният орган е длъжен да подаде съответната информация в случай на възникнало подозрение към институцията, която се занимава с финансов контрол, с одит. Е, и вече тази институция, тя е независима и административно отделена е, в рамките на Министерство на финансите. И именно този одитен орган трябва да събере цялата документация и да предаде преписката на органа, аналогичен на Европейската служба за противодействие на злоупотребите. На второ място, одитният орган има е, специалист, делегиран от е, правителството, който отговаря за всички случаи на, на злоупотреба с европейски средства. И всички е, заинтересовани лица са длъжни да е, съдействат на, на този делегиран представител, който е връзката между одитния орган и е, разследващия орган, в случая налог на Олаф. По втория въпрос, от съществено значение е сътрудничеството между Сметната палата, на Европейския съюз и националните, е, върховните национални е, институции, каквато имаме и в Польша, каквито ги има във всяка държава членка. Защо е толкова съществено това сътрудничество? Най-напред, тъй като то проистича от договора. И аз мятам, че опитът, който между другото става все по-положителен, дава основания за оптимизъм. И аз смятам, че това сътрудничество те първа ще се задълбочава. В това отношение има проблем. Вие го повдигнахте наистина. Е, става въпрос за независимостта на националните одитни органи. В това отношение най-доброто решение би било, е, според мен, да продължи работата, която вече се върши, а именно по линия на отношенията между Европейския парламент и националните законодателни събрания, така че последните да работят чрез своята парламентарна комисия по държавната отчетност – И, и в Польша е, е именно така. Когато е, в е, Върховната одитна институция се изработват планове, се иска становището на Сейма по отношение на контрола доколкото завишеният е, контрол, предвид степента на риска, предполага и по-голямо финансово обезпечаване. Смятам, че, че това е пътят. Той е, той е добър път за преодоляване на проблемите, като отново като се запазва независимостта, автономността на всички заинтересовани институции. Следващият въпрос. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Кубик, за вече дадените отговори. Бих искал да чуя какво смятате за сроковете, в които се извършва процедурата за освобождаване от отговорност. Е, през е, последните години тези е, срокове се скъсяват, е, търси се ускоряване на, на работата и а, е, ние, Европейският парламент, сме повдикали този въпрос. Значи отчетите постъпват някъде през юли, сметната палата излиза със своето становище през септември и октомври и ние оттам нататък разполагаме с 6 месеца за изслушване на комисарите за постигане на политически компромис и така се получава някъде срок N плюс 2. Възможно ли е според вас, вие имате достатъчно професионален опит, Та възможно ли е отчетите да постъпят в, начало, в края на първото три месече е, докладът на Смета палата в края на второто три месече да постъпи, така че ние да е, разполагаме с около половин година, така че към края на декември да, на следващата година по отношение на след тази, за която става освобождането отговорност, да може да бъде взето и самото решение. Т.е. да се стигне до N плюс 1. Е, благодаря, господин председател. Госпожи и господа, въпросът е от изключителна важност, тъй като времето е скъпо на всички. И знам, че понякога пък е трудно определени процедури да бъдат ускорени. Особено ако те са установени от години. И за мен е трудно, госпожи и господа, сега да се произнеса по този въпрос. Както казах, това е първото ми посещение в Европейския парламент. И аз трудно бих могъл да посоча конкретни срокове, в рамките на които една толкова сложна и толкова оправомощена институция като Европейската комисия би могла да бъде освободена от отговорност. Е, механиката на разходите е изключително е, сложна в най-различни области, както между другото стана ясно преди малко. Поради което бих отговорил по следния начин. Необходимо е този въпрос да бъде проучен задълбочено, да бъдат зададени правилните въпроси, да се установи, че сегашните срокове са наистина необходими, тъй като а, не можем да си позволим а, ускоряването на процедурата да бъде за сметка на качеството на контрола. Толкова повече, че процедурата на освобождаване от отговорност е по-настоящем най-важната процедура пред Европейския парламент. И един такъв задълбочен анализ би бил много полезен. А между другото, подобен анализ вече се работи в сметната палата. И определено ще, ще се стигне до изводи. Сега, дали тези изводи ще бъдат посока към запазване на статуквото или пък е, ще очертаят възможности за съкръщаване на някои срокове, не можем да знаем. Всички заедно ще трябва да потърсим отговор. В заключение бих добавил още нещо понеже не мога да ви отговоря пряко на, на зададения въпрос, процедурата на освобождаване от отговорност е една много сложна е, процедура, в която включва представяне на доклади по изпълнението на, на бюджета, е, по декларацията за уверение, в частност, но пък има и доклад по изпълнението, от одита на изпълнението, което е много, много сложен одит сам по себе си. И разбира се, състезателното начало трябва да, да се запази в рамките на тази процедура. Виждате, е, нещата далеч не са прости и мисля, че след партньорската проверка, която протече в Сметната палата, след анализа, който, по който работи Сметната палата, бихме могли да намерим и по-конкретен отговор. Благодаря. Сега искам да приветствам с добре дошъл кандидата, номиниран от е, словашките органи, господин Балко. Salutiamo il signor Balco, al quale do la parola per la sua... Сърдечно добре дошъл, господин Балко. Имате сега думата за 5 минути за встъпление. За съжаление, без микрофон. Уважаеми господин председател, госпожо докладчик, почитаеми дами и господа евродепутати. За мен чест и една неповторима възможност да се представя като кандидат за член на Европейската сметна палата. За да не повтарям информация, която сте могли да видите в моята автобиография, искам да се възползвам от тези няколко момента, за да кажа няколко думи за себе си. Дойдох тук а, с изключително чувство на уважение, защото виждам пред себе си дългогодишни евродепутати, парламентаристи, бивши министри, изявени представители на различни политически партии, както и много експерти. Тоест, на базата на вашия опит, вие всички имате задълбочени познания за функционирането на публичните власти в транснационален, национален, регионален и местен план. Онези, е, които познават работата на публичните власти, знаят, че са необходими подходящи ресурси, за да извършват те своята работа. Като членове на Комисията по бюджетен контрол, вие сте пазителите на европейския бюджет. Аз искам, като член на палатата, да ви помогна да извършите тази своя важна задача. Всеки един от кандидатите иска да ви убеди, че личния принос а, на всеки един от кандидатите би допринесъл за засилване на контролните правомощия на парламента за прилагането и изпълнението на европейския бюджет. Надявам се да започнем добри работни отношения и успешно сътрудничество. Аз мога да предложа личния си професионален опит в три сфери. Първо, аз съм а, бил назначаван на ръководни постове в банковата сфера. Имам управленски опит в публичната администрация и на трето място. За мен голям плюс са академичните ми дейности като доцент по финансово право, защото по този начин и теоретично съм запознат с публичните финанси. Имайки предвид, че съм юрист по финансови въпроси, аз с удоволствие ще участвам в формулирането на становищата на Палатата по финансовото законодателство на Европейския съюз. Искам да помогна на парламента да приеме най-добрите мерки. Зная, че публичните финанси не са само приходи и разходи, изразени в цифри. Те са свързани с политически цели, политически ценности и вие като представители на отделните политически групи и като пряко избрани представители на гражданите най-добре знаете това. Е. За това трябва да кажа, че правомощията на парламента наистина бяха засилени с влизането на, в сила на Лисабонския договор, включая и по въпросите на, бюджет, на приемането на бюджета. Мисля, че мога да се фокусирам върху два въпроса, които са основно важни за държавите членки и за вас. В този контекст читам, че е много важен одитът на изпълнението. Той се извършва от палатата и аз искам активно да участвам в него. А, имайки предвид економическата и финансова криза, ние трябва да направим така, че всяко едно евро да бъде похарчено както трябва. Искам да подпомогна парламента да опази парите на половин милиард европейци. Господин председател, госпожо докладчик, почитаеми евродепутати, дами и господа, в тези свои встъпителни думи аз се опитах да очертая част от идеите си, свързани с дейността ми, като евентуален член на Европейската сметна палата. Имам много други идеи, разбира се, част от тях съм описал в писмените си отговори на вашата анкетна карта. По време на дискусията ще се опитам да отговоря на вашите въпроси, да удовлетворя вашите очаквания и ще продължа да говоря на родния си език, и макар, че ние нямаме представител в тази комисия, се надявам за първи път а, моят език да се чуе във вашата зала. Благодаря ви за вниманието и сега съм готов да отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Госпожа Аялас. Благодаря. Сърдечно добре дошли тук. В писмото, което ни изпратихте, писмото е до господин Дамагистре Симен. При отговорите почувствах загриженост за това, че вие представяте всичко на английски, а ние сме за езиковото многообразие, така че ви благодаря, че проявявате готовност да говорите на родния си език. Вие имате много опит с еврото в Словакия. Вие бяхте в банка също като служител, също така сте университетски професор и тези, които са били ваши студенти, сега работят в банки, в контролни органи. Какво ще стане, когато един чудесен ден вие станете член на Сметната палата? Ще трябва да опонирате на тези, които до вчера са били ваши студенти, а сега са министри. Това е единият въпрос. И още един въпрос, който не е много е, прецизно отговорен от вас. Как изглеждат е, нещата или по-скоро как ще изглеждат нещата, ако вие бъдете отхвърлен от нас? Тук не получавам ясен отговор. И що се отнася до дейностите за сътрудничество с нашата комисия, ние се надяваме, че вие лично ще осъществявате това сътрудничество, за да можем ние да имаме постоянен и е, пряк контакт. Благодаря. Благодаря. В действителност аз избрах словашки език е, и за това, защото знам, че Европейският парламент цени езиковото многообразие и е, аз е, с удоволствие ще говоря на словашки език и за това, защото в вашата комисия няма депутат от Словакия и би било хубаво някой от вас поне веднъж да чуят как звучи този език, използвайки настоящия повод. Що се отнася до въпроса какво ще направя, ако бъда отхвърлен от вас, да, процедурата предвижда националното правителство да даде своето съгласие, така че аз ще координирам по-нататъчни си действия с словашкото правителство, с министър-председателя и с вице-премьера. Но естествено от етична гледна точка би било добре да отегля кандидатурата си, защото моето взаимодействие с вас е много важно. Аз трябва да бъда е, удължената ръка на вашата комисия. Е, вашата комисия няма необходимия технически капацитет е, за поддържане на толкова голям персонал. За това трябва да си сътрудничим много тясно ние, вие и Сметната палата. Един от вашите въпроси обаче не можах да е, проследя точно, защото обмислях отговорите си. Бихте ли повторили е, по този повод последния въпрос, който ми зададохте? Последният въпрос беше следния. Във вашите отговори посочвате във връзка с нашата комисия, че искате да посочи член на кабинета, който да даде отговори. Ние искаме личен контакт. Но това, което вие не посочихте в отговора си е как ще изглеждат нещата с вашата независимост, ако трябва да противоречите на министър-председателя или на един от вашите бивши студенти. Последният въпрос е по-лесен и за това аз ще пристъпя към него. Наистина, аз е, мисля за сътрудник, който всеки ден да се занимава с дейността на вашата комисия и да ме информира. Естествено, нашият контакт няма да се провежда само по този начин. Вие ще имате и личен контакт с мене. Може би това ще бъде неприятно за някой от вас, защото аз много често ще представям вашите идеи, моите идеи пред вас, а също и моите предложения. Що се отнася до въпроса с моята независимост, аз съм а, човек, който стои от а, е, другата страна, а, е, различна от тази на моите студенти и а, е, цялата ми лична биография е тясно свързана с публичните финанси и аз винаги съм полагал усилие да а, гарантирам защита на публичните финанси. Това е и обект на моето преподаване. Това е материала, който поднасям на моите студенти. Естествено, аз а, Разгледах и вашата биография. Знам, че вие също сте юрист, така че не само лингвист, но и юрист сте вие. И тук искам да посоча, че финансовото право не е особено привлекателно или поне в моята страна не е такова и за това се опитвам да обясня на моите студенти, че юристите в сферата на защита на публичните финанси са всъщност хора, които могат да направят една много перспективна кариера. Аз с удоволствие ще разпространявам и популяризирам работата на тази комисия, защото някои от министрите и държавните секретари ме попитаха какво всъщност точно представлява Сметната палата. Работата на Сметната палата не е много добре известна. Не е известно, че тя е една от пете най-важни институции на Европейския съюз и е, всъщност една от основните и задачи е защита на финансовите средства на европейските граждани времената се менят, мненията се менят и когато хората имат достатъчно информация на разположение, те биха могли да променят мнението си. За това аз искам да повиша в бъдеще равнището на моята работа и също да предоставя информация на моята страна от Сметната палата. Също така аз е, с удоволствие искам да е, проследя и работата на вашата комисия. Достатъчно ли е това като отговор, госпожо Аяла? Да, тогава е, следващият оратор, господин Балко. Аз имам два въпроса. Във вашата страна вие очаквах, участвахте в дейностите или по-скоро мерките, свързани с въвеждането на еврото в Словакия, как оценявате отчетността и предаването на макроекономически данни на комисията, като се има предвид това, което става в Гърция, данните, които се подават оттам. И вторият ми въпрос, вие бихте ли изменили начина на оценка на нередностите при европейските фондове. Аз задавам този въпрос, защото имаме 27 държави членки средно в доклада, но мисля, че средното равнище не е меродавно, защото има много големи колебания между отделните държави членки и за това аз искам да чуя вашето мнение разпределено по държави членки. Да, аз ще започна с вторият въпрос. Цифрите винаги лъжат повече или по-малко. Аз лично разбирам, че в статистиките трябва да се съдържат и средни стойности, обаче те е, следва да се съотнесат към съответни държави, например Германия, Австрия и Фирландия, що се отнася до економическата политика, имат е, по-малка квота на грешки. Тя е под 1%. Румъния и България имат е, процент на грешки някъде около 13% и е, всъщност е, средното равнище е някъде между тях. Аз смятам, че трябва да се постъпва така, че ние да се движим на нивото на економическото развитие или пък е, на брутния вътрешен продукт на глава от населението. Това са добри критерии. Първият въпрос, що се отнася до методологията при въвеждането на еврото, в парламента в тази комисия много често се посочва, също и по времето, когато Словакия се присъедини към еврозоната, че страните, които имат по-нисък процент на економически растеж, към тях трябва да се прилагат по-меки критерии, отколкото държавите, които имат по-стабилно економическо развитие. Аз мисля, че критериите, които съществуват, най-вече петте критерии за конвергентност, респективно четирите критерии за конвергентност, са достатъчно реалистични и достатъчно разумно подбрани. Аз съм убеден, че компетентните органи са подбрали правилно критериите. Например, брутен вътрешен продукт дефицит от 3%, това не е смъртоносен критерий за дадена страна или е, задлъжнялостта на дадена страна. Днес имаме задлъжнялост от 80 е, дори 100%, въпреки че критерия е 60%. Естествено, това измаредно положение няма да трае вечно. Лично аз няма да променя критериите. По-скоро възниква въпросът дали ние и по-скоро как трябва да прилагаме тези критерии, защото имаше един период от време, когато не трябваше да се страхуваме от инфлация в Словакия. Аз съм убеден, че критериите са правилни и са добре съобразени. Благодаря. Имате ли още въпроси? Няколко думи искам да кажа по отношение на методологията за отчитането на данни. Бихте ли променили нещо там? Е, не знам, ако метод... Не знам за коя методология мислите в момента, какво имате предвид е, референтната година, т.е. годината, която се оценява, когато дадена страна иска да се присъедини към еврозоната. На базата на моя опит аз мога да посоча, че методологията в случая с Словакия не ни е създавала проблеми. Аз сега се базирам на нашия опит. Методологията беше много добре съобразена с условията в Словакия. Благодаря. Има ли други въпроси? Не. Тогава благодарим на кандидата и сега господин Еон Оше, кандидат номиниран от ирландските органи. Allora, diamo la parola al signor Oscea. Prego. Господин председателю, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, дами и господа, за мен е чест, че съм днес тук пред вас, като приемам номинацията на моето правителство да бъда член на Европейската сметна палата. За мен е чест да съм тук, защото считам, че всеки член на Сметната палата има нужда от мандат, от а, това преките представители на народа да го одобрят. Аз с удоволствие ще изслужа тези две години, които остават от мандата на госпожа Геген Куин. Госпожа Геген Куин Последните 4 години беше в тази комисия, сега е комисар в Европейската комисия. И аз с удоволствие ще завърша нейния мандат, от който остават две години. Уважаеми членове на комисията, квалификацията ми за тази позиция са изложени в отговорите на въпросите, които сте ми задали. Искам да посоча някои от нещата, които може би са, ще бъдат полезни за вас. Аз съм престижен член на дипломираните счетоводители в Ирландия. Всички те ме избраха в техния съвет на експерт-счетоводителите. Това е ръководният орган на експерт-счетоводителите в Ирландия. Работил съм като счетоводител, аз съм данъчен консултант също така, както и юрист. Имам част, а, извинете, опит в частния бизнес. И това, което най-вероятно вероятно е най-интересно за вас, е участието ми в счетоводните операции на правителството. Бил съм в Одитния комитет на Националната полицейска служба и всъщност Работата ми беше да бъда съветник на директора на тази служба по отношение на разходването на е, цяло и половина милиарда евро годишно. Голямата част от е, информацията се държа в отговорите ми. По отношение на работата ми с вас. Максималното взаимодействие между вас и Европейската сметна палата би било изключително важно. Ако бъде избран, аз ще се срещам с вас и официално, и неформално. Не зная какви отговорности ще ми възложи председателя на палатата, но ако това ви интересува, бихте могли да изпратите съобщение на моя електронен адрес. Ако нещо ви интересува, затова считам, че трябва да ви дам и мобилния си и телефон, извинете, и номера на мобилния си телефон, и адреса на електронната си поща, защото отношенията помежду ни трябва да бъдат изключително близки. Вие сте пряко избрани от гласоподавателите, които биха искали да знаят дали парите от джоба им се разходват правомерно и целесообразно. Бих искал да участвате във всички одити, е, които аз участвам, да участвате на етап планиране, на етап провеждане и аз лично ако участвам по време на планирането и провеждането, както и финализирането на одитите, това би било чудесно. Тоест, не искам да седя в кабинета си, искам да съм въвлечен във всеки един етап от работата на палатата. Бих се фокусирал върху нещо, което ме интересува и то е рентабилността. Опита ми в частия сектор показва, че задаването на въпроса дали това е економически ефективно и рентабилно, е много важен. Винаги съм задавал този въпрос. Питал съм се винаги, аз бих ли си похарчил парите така? Или за парите си щях да очаквам нещо повече? Бих ли направил нещо различно следващият път? Мисля, че отговорът на този въпрос не в пряка връзка с това, което очакват от нас гражданите на Европа. С удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Бих искал да говоря повече по четвърти въпрос, който е свързан с освобождаването от отговорност, е, свързано с мен, като човек, който е работил в честния сектор. Нося ви писма а, е, за това, че съм се оттеглил от позициите, които съм заемал. Освен това, съм готов, разбира се, да отговоря на всички останали въпроси, които може би ще възникнат. Eh, Добре дошъл, господин Ошея. Благодаря ви за писмата, които сте предоставили. Ще ги дам на господин Демагистрас, за да може колегите да имат копия от тях. Dos, dos, tú. No, es okay. Sí, pues le vuelvo a dar la bienvenida a esta comisión. Отново благодаря за това, че сте тук пред нас. Пак казвам, че ви благодаря за писмата. Ще имате нови задачи. Ще бъдете много заед. Кариерата ви е впечатляваща. Това, което не споменахте или не споменавате в отговорите си, е въпросът свързан с групата за преразглеждане на споразумението от Сент Андрюс. То е свързано с а, мониторинг на средства, а, които се предполага, че са отивали за терористични актове. Има известни безпокойства в това отношение. А, зависи всичко от отговора ви, но когато ви помолиха да публикувате декларация си за финансови интереси, вие сте единственият кандидат, който заяви, ако другите го направят, ще го направя аз. И аз ви казвам, ето, другите са готови да го направят. Те ще подадат такива декларации на председателя на съда, те са задължени, но исторически погледнато ние винаги сме искали такъв тип декларации от номинираните. И би било доста професионално да го направите. Знаете какъв е кодекса. Но не си иска да бъдете малко по директен, а, когато заявявате това си желание или нежелание. Освен това, казахте, че ще говорите честно. Какво ще направите в случай на измама или корупция, що се отнася до вашата родина? Тогава вие заявявате, че ще се обърнете към председателя на палатата, ще поискате доклада да бъде разгледан от друг член на Сметната палата. Може ли да обясните, защо считате, че е необходимо да изисквате а, да бъде прехвърлен доклада на някой друг? Още един въпрос, свързан с отговорите, които сте дал. За първи път установявам, резултати, свързани с националните декларации. Това ме интересува. Понякога установяваме, че работим на празно за тези национални декларации, а вие един вид казвате, че те не са много полезни. Е, може ли да кажете защо смятате така? След това говорите за аудитора и аудитирания обект. Когато Сметната палата се занимава с одит, вие заявявате, че аудитора би трябвало да се учи от аудитирания обект и този обект трябва да бъде партньор в процеса, а не да се чувства като подложен на изтезанията на светата инквизиция. Хубаво е, че го казвате и затова го споменавам. Освен това, последващата информация, какво мислите за нея? Трябва ли да бъде изпращана тя? Това за нас е много важно, особено, що се отнася до висококачествения одът. Може ли сметната палата да подава такава информация, за да знаем какво се случва с предложенията, които палатата прави на аудитираните? Не се ползва микрофон. Uh, Благодаря ви за въпросите. Искам да отговоря на тях поред. Първо по отношение на споразумението от Сент Андрюс. Европейските институции бяха много положително настроени към Ирландия. Те ни помогнаха и чисто финансово, за да може да укрепим мира в Северна Ирландия. Аз и други а, трябваше да направим един преглед на някои от изпълнителните органи, които бяха създадени по едно споразумение или споразумението а, от разпет и петък, при което а, бе дадена известна независимост. Така че ние трябваше да видим доколко ефикасно и ефективно работят тези изпълнителни или органи на изпълнителната власт за това споразумение. Те се занимаваха с туризъм, здравоопазване и още шест сфери. Ние трябваше да видим дали добре се извършва управлението, имаше публични заседания и излязохме с доклад, който бе представен на Министерския съвет, в който има министри и от Северна Ирландия, и от Република Ирландия. Аз съм си свършил работата, дал съм ви информация, която идва от Министерството на външните работи на Ирландия и потвърждава работата, която съм извършил. Това е всичко, което мога да кажа по отношение на това споразумение. Въпросът за публикуването на моите интереси. Нямам проблем с това. Мога да дам тази декларация на който иде от вас или пък ако искате да го публикувам на сайта на Сметната палата, когато стана член. Нямам никакви проблеми с това. По никакъв начин не съм изразил резерви, когато съм изразил своето становище. И се радвам, че мога да го потвърдя пред вас сега. Want, the... Uh, Стига вие да искате това да стане. По отношение на измамите и нередностите – Има едно указание за измамите в палатата. 2004 година е прието това указание и аз ще го следвам, а, ако се срещна с такива случаи, независимо дали това е Ирландия или някоя друга страна. В момента има един економически спад в Европа. Много европейски граждани а, едва оцеляват. Те трябва да са сигурни, че всички, които се занимават с европейски финанси, биха работили много внимателно по какъвто и да е случай, свързан с измами. Това, което заявих по отношение на конфликта на интереси, е свързано с записаното в отговор на въпросите ви. Ако има такъв конфликт на интереси, тогава не би трябвало да участвам в одита. Не мисля, че има такъв, но реших, че трябва да ви информирам какво бих направил, ако възникне случай на конфликт на интереси. А сега за националните декларации. Считам, че те са важни, аз ги одобрявам, по-настоящем те се използват а, по два начина. Първо, могат да се използват от самия аудитор, за да може той да е сигурен, че има необходимата контролна система. Ако аудиторът е убеден, че има такава, това означава, че няма да има нужда да прави изпитвания на системата. Одитът ще свърши по-бързо, а аудиторът ще може да се съсредоточи върху други сфери, които биха довели до по-ясни резултати. На второ място, националните декларации могат да се използват също така като доказателства от одита защото те представляват националната контролна система и отново намаляват броя на изискуемите документи, които да докажат определени тези. Националните декларации, разбира се, а, като качество отговарят на работата, която е извършена за тяхното завършване. Хармонизирането на стандартите за одит е много важно. Както знаете, в някои държави краят на финансовата година е различен от този в други. Някои одитни институти могат да извършват пряк одит на крайните бенефициенти, други не могат. Някои други, е, някои национални сметни палати са големи и се занимават и с вътрешен а, одит и с външен одит. Така че резултатите от пилотното проучване, което тече в момента, са изключително важни, за да разберем не дали, а как ще се използват тези декларации от Европейската сметна палата в бъдеще. Разбирам това, което казахте, за това, че аудитираният трябва да бъде участник в процеса. Това е така. Ние обслужваме интересите на европейския данакоплатец и нези, които разходват средствата, и нези, които гарантират тяхното законосообразно разходване. И ние сме тези, които би трябвало да допринасят за усъвършенстване на работата, да видим как можем да работим по-добре година след година. По отношение на последващите действия след одит – Одитът е едно сериозно начинание. То е скъпоструващо, но необходимо. За да намалим разходите, а да повишим въздействието, би трябвало да има последващи действия. Според мен не може чисто и просто, давайки едни препоръки, да не се интересуваме дали те ще бъдат изпълнени. Във всички одити, в които ще участвам на какъвто и да е етап, винаги ще се опитвам да видя дали полките от миналото са станали част от аргументацията за предприятите действия в настоящето. Извинявам се, но мисля, че отговорих на всичките ви въпроси. Ако не съм отговорил или имате допълнителни въпроси, с удоволствие ще отговоря. Благодаря, госпожа Маковай. Имам три въпроса. Uh, of... Какво мислите за системата за гаранции? Считате ли, че процедурата трябва да бъде променена, за да стане по-полезна или и така ще даде положителни резултати? Споменахте економическата ефективност и рентабилността. Аз искам да спомена публичните, е, извинете, обществените поръчки, защото те са полето на най-много опити за корупция. Имате ли опит с тях и ще работите ли отново по тях? особено по отношение на обществените поръчки, които водят до измами. И на трето място, палатата трябва да си сътрудничи с местните органи, които извършват одит. Ще има такива, които няма да имат особено желание да си сътрудничат с вас или пък да работят независимо и професионално. Причините за това могат да бъдат различни. Какво бихте направили? Каква би била вашата стратегия? I, I would actually be in favour of the, um, the um, procedure followed. Аз съм за тази декларация и процедурата, която се следва при нея. А, става дума за една декларация и аз винаги съм казвал, че в крайна сметка човек трябва да бъде научен на занаят, за да може да си изкарва хляба цял живот, а не да му се подхвърлят трохички. Според мен това е основното при контрола. Даваш възможност на една организация да прилага контролни механизми непрекъснато. Следователно, не работиш само като аудитор, който идва в края на годината да види какво е свършено, а насърчаваш, учиш, внедряваш една култура на законосообразност и контрол. Първата стъпка е оценката на контролната среда. По този начин определяме какво количество работа трябва да извършим а, по отношение на тези 90% сигурност, която трябва да имаме накрая и по отношение на изпитванията и по отношение на контрола. Считам, че този подход оптимизира смисъла на одита, както и свива разходите. Аз винаги съм внимавал, когато са ми казвали, че са извършили пълна оценка на контролната среда и че са извършили необходимото ниво на изпитвания по същество. Че извадката, свързана с изпитванията, е избрана от хомогенна популация посредством а, извадка на монетарни единици. Та, това е по отношение на процедурата. Нещата са малко скучни, по-скучни са дори това да четеш крайния доклад. Но, читам, че най-важното е да се направи един изчерпателен деклот, доклад, извинете, и за данакоплаците, и за вашата комисия. Що се отнася до рентабилността, обществените поръчки са важни по, по различни причини. 120 милиарда е бюджета, 80% се разходят в държавите членки, 50% по земеделие, една трета по фондовете за сближаване и 7% остават за институциите на Европейския съюз. До обществените поръчки е важно да има контролни механизми, които са прозрачни, аудитируеми и трябва да има ясна а, ясна одитна следа и доказателствен материал. Ако някой ръководи обществени пари и ги разходва, не би било правилно той да работи незаконосъобразно, защото така предава доверието на европейския денакоплатец. Т.е. има лична отговорност за всяко едно лице, което се подписва под определени разходи. Същото се отнася и за всеки член на Европейската сметна палата, който се занимава с, палата, който се занимава с одит, защото истината трябва да излезе наяве, трябва да се напишат необходимите доклади. Обществените поръчки са много важна сфера, тъй като Хората плащат данъци за пари, изкарани с пот на челото и те трябва да знаят какво се случва с тях. Що се отнася до национални органи, одитни институции в а, държавите членки? Европейската сметна палата върши същото, което правят и националните сметни палати. Извършваме одит като външни аудитори. Ако тези органи нямат желачат с нас, има различни стъпки, които могат да се предприемат. Може да се говори пряко с този, който не иска, примерно, да си сътрудничи с мен. Ще го попитам защо. Мисля, че с мен се говори лесно, и мога да ги убедя, че няма от какво да се боят. Чисто и просто това е нещо необходимо, което само ще им помогне. Преди няколко години Европейската сметна палата и Европейската комисия сигурно са имали доста по-обтегнати отношения, защото крайните доклади са били доста отрицателни. Сега обаче този доклад е положителен, дори за земеделието прочетох какво сте казали на господин Шемета, който отговаря за одита. И той казва, че ако има, че е приоритет за него да има положителен доклад на Европейската сметна палата. Националните одитни институции би трябвало да искат държавите им почти да не бъдат споменавани в заключителните доклади на Сметната палата. Така че одитът и сътрудничеството между Европейската сметна палата и националните такива нещо положително. И ако има отрицателно отношение, ще се опитам да подходя положително към него. Благодаря за въпросите. Ако имате допълнителни въпроси, моля заповядайте. Just a very short comment and uh, an advice. I mean, you will find the uh, bodies or people in the... Ако ми позволите да, да уточня, е, ще, ще се натъкнете и на органи, и на, на физически лица, на хора в някои от държавите членки, които просто не искат да направят това, което се иска от тях. Не, че не знаят. Те всъщност са а, е, а, е, замесени в системата. Те фактически защитават вредителите а, благодаря а, за съвета. Аз определено ще а, е, внимавам за това. Позволете да кажа, че финансовия регламент по-настоящем е в развитие. И ако одобрят, ако одобрите кандидатурата ми, ще е, събера конкретни примери за явлението, което вие току-що описахте, така че да имаме принос към усъвършенстването на самия финансов регламент и по този начин евентуално да преодолеем е, проблема, който е, споменахте. Следващия въпрос. Благодаря. Е, какво е мнението ви за качеството на, на финансовия контрол в държавния сектор, т.е. качеството на одита в държавния сектор? понеже гражданите и техните представители, каквито сме ние, можем да си задаваме въпроси предвид това, което става в Гърция, е, можем да си задаваме въпроси за качеството на държавната отчетност, качеството на одита в държавния сектор. И между другото, ако си зададем въпроса по същия начин за други държави и членки, които е, обвиняват Гърция, сигурно ще се натъкнем на, на немалко счетоводна еквилибристика е, в а, е, с другите държави членки. А, що се отнася до сметната палата, понеже ако бъдете утвърден, а, вие ще се занимавате с такъв контрол, ще приемете ли вие самите да бъдете обект на контрол по време на партньорска проверка и какво смятате за качеството на контрол върху самата сметна палата по изпълнението на възложените и задачи. Благодаря. Благодаря ви за въпроса. Що се отнася до качеството на одите в държавния сектор, бих искал да подчертая нещо конкретно ефикасността е, на, на единица разходи е, не се упоменава в договора и въпреки това Сметната палата на Съюза провежда е, одити на изпълнението и публикува така наречените специални доклади. Един от проблемите за тези специални доклади, е, които аз наблюдавам, е, че 26 месеца изминават от първоначалната идея за такава проверка до публикуването на доклад. Вероятно, нещата може да се поускорят. Всеки специален доклад има своите основания, причините да бъде направена проверката и едва ли европейският накоплатец трябва да чака две години и повече, преди да получи отговор на въпроса, повдигнат в специалния доклад. Така че бързодействието във всички аспекти на държавния сектор вероятно има значение различно в сравнение с значението си в частния сектор. Така че качество и бързина, понеже има е, една альтернативност между изчерпателната информация и навременната информация. Макар и не съвсем изчерпателна и нерядко навременната информация е по-ценна от пределно изчерпателната. Запитахте във връзка с конкретна държава членка. Аз не съм все още член на Сметната палата. Е, запознат съм със случая само от публикациите във вестниците. Но е, бе формулиран принципен въпрос за тъй нареченото творческо счетоводство. Е, и мога да споделя личното си мнение по този въпрос като гражданин и като професионален счетоводител. Ние изискваме последователност. Тоест, едно и също явление трябва да бъде ощетоводено Днес така, както до година. Вчера така, както след две години. В противен случай, информацията, която може да бъде почерпана от четоводната отчетност, би била напълно безсмислена. Така че последователността е нещо особено важно и ако някой промени небезизвестната счетоводна политика, той е длъжен да преизчисли отчетите за минали периоди и да ги съпостави е, с е, старите данни по старата счетоводна политика. За да се справим е, с е, е, творчеството в счетоводството, в кавички, е, трябва да бъдем добри счетоводители. Просто по друг начин не може. Е, човек трябва е, да е, вижда какво става зад е, колисите и е, да не се оставя да бъде подлъган. Ако с времето си изградиш репутация, че на, на, на тебе такива номера не ти минават, няма и да те лъжат, поне не толкова често. Европейската спета палата има добра репутация вече и следва да я отстоява, като не допуска да й хвърлят прах в очите. Като променят числата или, или променят още по-лошо счетоводната основа. Статистиката не може да бъде променена, като изгониш един статистик и сложиш на негово място друг. Дали самата Европейска сметна палата да бъде обект на одит? Да, абсолютно да. Е, нас ни аудитира всяка година е, независима счетоводна фирма, която фактически извършва анализ по формата на декларацията за уверение, одитния доклад на самата сметна палата. Предстои партньорска проверка. Знам, че през последните две години не е правена такава. Разбира се, следва да се вглеждаме в самите себе си. Би било прекалено егоистично от страна на Европейската сметна палата да държи да, да проверява всеки го други го и в същото време да страни от проверките отвън. Това е особено важен елемент от принципа на прозрачност. Следващият въпрос. Благодаря. Вие наистина създавате впечатление на много въодушевен човек и е приятно да бъдете слушан. Аз мисля, че това въодушевление ще успеете да го запазите дълго. И е, сега искам да ви задам следния въпрос. Много често се чуват различни неща по отношение на Доверието, което създава Европейската сметна палата, има най-различни влияния. Ние знаем също така, че всяка година сме свидетели на подобни явления. Искам да ви помоля, вие бяхте един от тези, които казахте, че често ще идвате тук за нас. Е трудно да поддържаме контакт с Люксембург. Затова ще ви помоля, без да ви задавам въпрос, в момента вие сте в Брюксел. Съжалявам много, че е, ние имаме много спорадични контакти с Европейската сметна палата и това е един от най-големите ни проблеми за сътрудничество. Можем да подобрим тези контакти. Ако това, което вие предлагате е именно съкръщаване на сроковете за специалните доклади, ако успеем да наложим това, ако имаме специални доклади, които са по-ясни в изводите и в е, съдържанието, аз мисля, че това ще бъде чудесна помощ Моята критика, и аз казах това и на някои от кандидати, които говориха с мен, че ние всъщност трябва да получаваме повече съдействие от Европейската сметна палата, трябва да получаваме повече теми, повече информация така че да е, и можем да правим прогнози. Аз мисля, че е, всичко това е доста сложно. Например, въпроса свързан с персонала, децентрализацията, това е нещо, което искаме от 10 години, също така екстернализиране. До сега е, не е представен нито един специален доклад или пък документ, въпреки, че те са необходими. Също се отнася и за външната политика за, към специалните представители. Ние непрекъснато се чудим къде е, всъщност трябва да намерим е, тези е, средства и за това аз мисля, че е по-добре да кажете нещо, отколкото още да не го направите. Благодаря. Благодаря ви много, госпожа Граслер, за зададените въпроси. Можете да ми вярвате, като казвам, че е, смятам да общувам с членовете на вашата комисия. Винаги, когато посещавам Брюксел, ще ви уведомявам. Аз съм убеден, че колкото повече е демокрацията, е, колкото по-активно е участието на хората, е, които са избрани пряко от народа в решенията за изразходването на средствата, толкова по-добре за данакоплатец. Аз съм провел малко разговори с неколцина от вас и съм впечатлен от ентусиазма, с който се отнасяте към работата си. Е, особено, що се отнася до е, темите на специалните доклади на Сметната палата, аз мятам е, становището на вашата комисия следва да се взема предвид. Понеже когато се обяви намерение за специален доклад, за изработването на специален доклад, вече се е, поражда положителен отзвук. И доколкото специалните е, доклади могат да насочат вниманието най-вече към изпълнението, към е, ефективността на изразходването на средствата, толкова, толкова по-добре. Особен елемент от, от нашата самоличност на, на целия Европейски съюз е, е отговорността, отчетността и а, ако бъда утвърден на поста, ще бъда европейски служител. Мой работодател ще бъдат гражданите на Европейския съюз и разбира се, националната самоличност ще е, трябва да бъде оставена на, страна, без да я губя разбира се. Но както каза, главният ми работодател ще бъдат гражданите на Европейския съюз. Главният ми помощник ще бъдете вие, членовете на Комисията по бюджетен контрол, защото вас са ви избрали същите граждани. Е, с задачата е, максимално добре да се опозотворяват финансовите средства, които същите тези европейски граждани са ни поверили. Е, е, мисля, че обхванах е, въпросите, които ми зададохте, но ако не сте удовлетворена, бихте ли посочили още нещо, госпожо Грасла? Госпожа Аяла има думата. Благодаря, господин председател. Аз не знам дали правилно разбрах, но ние Доколкото разбрах, госпожа Гресле искаше да ви помоли за помощ. А ние нещата ги виждаме по друг начин. Искаме вие да ни помогнете, но все пак имам един въпрос. Насочен към нещо по-положително. Вие сте много интенсуализиран, много воодушевен и това наистина буди възхищение. Може би е, си мислите за една нова стъпка – Това е въпрос, който по никакъв начин не зависи от мен. Ако след известно време, ако смятате, че добре съм си свършил работата, за мен ще бъде огромно удоволствие, ако ми кажете, споделите и с правителството на страната ми. Благодаря ви, госпожо Елаяс. Благодаря. Това беше за днес заседанието. Утре продължаваме в 9 часа.